Alors, je vous propose d'abord d'adopter euh, la... Оставим италиански в... Que notre ordre du jour est adopté. Concerne... Колкото до съобщението на президентите, имате в е, съответно езика, на съответния език Нашето съвещание, както е, всички, ще бъде предавано по интернет, по веб стриминг. Колкото до е, резултата от делегацията, е, посещението на делегацията, която изпратихме в Израел и Палестина, заедно с Комитета по външни въпроси и развитие, приехме резолюция миналата седмица за положението в е, Газа след сериозните сблъсъци там и събития, които се случиха непредседателно след нашето посещение на 5 юли. На 5 юли, на 5 юли в 8.30 е, ще го потвърдим. Трите комисии които са компетентни по този проблем, ще имат съвместно заседание, на което Джон Гинг от агенцията Инро от ОНЕ, ще присъства, ще дойде на място. Това е един изключително ценен човек, който ще обобщи ситуацията. ОНРА управлява част от кредитите за мирния процес между Израел и Палестина. на, по принцип на 13 юли след обяд ще имаме размяна на мнение пред комисията на бюджета с а, премиера на палестинската автономна власт с когото ще обобщим потребностите на палестинската автономия, политическото положение и условията, при които ще се управляват кредитите по отношение на точка 4 от съобщенията на председателя, политиката на сближаване, нашият специализиран докладчик, господин Дина... Динамис, който е много Диманис, който е много динамичен, ще представи последните цифри от прилагането на политиката на сближаване. Таблиците с тези цифри ще бъдат приложени под номер 22 към вашите досиет. Що се отнася до а, изпълнението на бюджета за 2010 година, получихме последните цифри на 8 юни те са качени на веб страницата на парламента в интернет, в Коко Нюз и получихме нов коригиращ бюджет за 2010 година за нуждите от кредити за функциониране на Европейската служба за външна дейност. Това е шести коригиращ бюджет – Имаме вече и 6 други, с които трябва да се занимаем. И след малко на заседанието на координаторите трябва да разпределим докладите по тези коригиращи бюджети. Това са съобщенията на председателя. По точка трета одобрение на протокола от заседанието 27-28 април. А, ако няма възражение до края на заседанието, ще бъде прият. Сега преминаваме към точка четвърта. <clears throat> Проекто бюджета за 2011 година и позицията на парламента по него. Докладчика ни Сидония Янджеевска ще представи резултатите от своята работа. E, Благодаря, господин председател. Този... Е, това е още един документ, който аз съм подготвил, за да ви го представя по бюджета 2011. Целта на този работен документ е да анализира задълбочено изпълнението на младежките програми в европейския бюджет. Вероятно вече сте разбрали, че програмите на Европейския съюз за младеща, за образованието е, значат много за мен. И наистина с удоволствие е, е, Получих е, подкрепа от вас е, по време на заседанието през март е, пленарното заседание през март, когато един от приоритетите, свързан с младеща и образованието, всъщност получи подкрепа от ваша страна. Сега бих искала да продължа работата си по младежките програми. Тези програми ще бъдат договарени през юни. В този работен документ бих искала да се спра по-подробно върху техническите аспекти и какво точно става в Европейския съюз по отношение на финансиране на тези програми, образователни и младежки програми. Този документ е съставен е, на английски. Доколкото зная, нямахме достатъчно възможности за превод. Е, така че се извинявам на тези, на чието езици не сме го превели. Надявам се, че ще се справите и с текста на английски. А сега да ви дам една представа от документа. Аз съм го подразделила на две групи. Първата е, разглежда програми, свързани с финансиране на младежки програми. И втората група са е, е, за финансиране индиректно на младежки програми. Първо по прякото, е, инструментите за пряко финансиране. Едната е за обучение за цял живот, един важен инструмент. Това наистина е една е, един много дълъг бюджетен ред, една бюджетна линия, която се подразделя на е, отраслови секторни е, програми, като е, Еразъм, Комениус, Еразъм, Леонардо да Винчи, която е програма за професионално обучение. Грундвик за възрастни програми, за възрастни и други хоризонтални програми, свързани с образованието за обучение на преподаватели, е, делегация за, е, бе изпратена от преподаватели за програма за преподаватели в чужбина, преподаване на чужди езици. Това е една много, едно много разнообразно перо, което обхваща не само младежки въпроси, въпроси свързани с младеща, но и въпроси, които аз използвам, а, а, обозначавам като а, образование на младеща за мобилност или мобилност в образованието. Друга такава програма е Erasmus Mundus. Използвайки тази програма, ние всъщност имаме за цел да стимулираме образование и обучение в трети страни, навън. Друга програма е свързана с младеща в действие, младеща в движение. Това е една малка програма, която се използва за подпомагане на е, за неформално е, образование, за целите неформално образование, а именно изграждане на едно е, съвременно гражданско общество. Друга програма, която се използва за финансиране на младежко образование, това е седмата рамкова програма така наречената народна програма за мобилност на научните изследвания и научните работници. Колкото до бюджетните инструменти, които предоставят непряко подпомагане на младеща, тук влиза програмата Прогрес, програмата ЮРАС, е, Европейския социален фонд, фонда за регионално развитие, както и други действия и програми, предназначени за финансиране на млади фермери от 1А, 1Б и втория раздел на бюджета. Тези програми са описани доста подробно в работния документ, така че няма да ви губа времето и да ги е, описвам тук. Аз, ви, аз представям документи и развитието на програмите, не само и нивото, до което е стигнало тяхното изпълнение, което е наистина доста високо, близо 100%. Това е висок е, процент е, предвид изпълнение на тези програми. Образование, младеж и мобилност, цялата тази е, област се финансира, като се използват и други инструменти от раздел 2 под заглавие 2 е обща сълскостопанска политика. В е, моя документ аз описвам и различните агенции, които отговарят за прилагане и изпълнение на отделните действия, свързани с младеща, младежта, е, мобилността и образованието. Това е агенцията за професионално образование, както и Фундацията за европейско образование. Това са нецентрализирани органи, агенции. Посветил съм и някои глави на изпълнителните агенции. В работния документ е, подчертавам и факта, че дневен ред 2020, е, програмата 2020 наистина обръща особено внимание на младеща. Това е една, един от приоритетите в стратегията 2020. В документа описах една много важна програма, а именно младеща в движение. Един от нашите приоритети и нашите идеи за предстоящите преговори през юни е да се обсъдят вероятните последствия от е, е, ключовите водещите програми от е, Стратегия 2020. В обобщение ще спомена нещо, което вече казах, а именно програмите, свързани с мобилността на младеща и образованието, тя, тези програми наистина имат е, много, са много смислени, е, имат голяма полза от тях. Те помагат е, на младите хора да получат ценен европейски опит, да пътуват в други държави членки. И по този начин тези програми представляват. Това е смисъла на специфичния смисъл на тези програми. Е, от е, бюджетна гледна точка всъщност е, ние сме изразходваме, отделяме ограничени средства, а с тези ограничени средства от тях могат да се ползват и с тях обхващаме една голяма група хора. Това са хора в активна възраст, например, някои от тях работят в скаутското движение и именно чрез тази форма на социална дейност те трупат е, ценен европейски опит и така, ако имате някакви въпроси, моля, задайте ги. Благодаря. Мерси, Сидония. Благодаря, Сидония, за изключително интересният документ. За първи път в един документ се обединяват общите бюджетни средства, бюджетните линии и програмите, посветени на младеща в най-широк смисъл. Както каза нашия доклад, че това напълно се вписва в програмата до 2020 година, прията миналата седмица от съвета и в духа на резолюцията, прията миналата седмица от нашия парламент по програмата Стратегията до 2020 година, а именно а, дейността на активното население и на младите най-вече, така че най-малко 40% от младите да успеят да получат дипломи от висше образование. Имаме много амбициозни цели, залегнали в тази стратегия до 20-та година. Искам тук да цитирам нещо от лични ми опит. В петък в избирателния ми район Бордо организирахме а, среща на ръководителите в занаятите във Франция и Германия, които обмениха информация и се опитаха да, във... да приемат общи процедури. В 11 от 27-те държави членки занаячиите е, са признати като статут от е, закона и имат официална организация. Така е и в Германия и Франция. Установихме, че програми като Леонардо, която е за, за наячиите еквивалент на Еразмус за студентите, не функционира толкова добре и количествените резултати са много по-низки от Еразмус. В тази френско-немска среща намерихме друго решение за размяна на 20-30 хиляди млади занаячи годишно, благодарение на двустранна организация, която съществува от 40 години, а това е немската, френско-немската служба за младеща. И в този случай французи и германци наистина намериха една система за добър обмен на кадри. Резултатите от този обмен ме ме навяват на мисълта, че ако разширим тази система и разширим към всички 27 държави членки, това ще бъде изключително полезно за нашите младежи и за изпълнението на целите на програмата до 2020 година, така че политическия приоритет в нашия доклад да бъде реализиран. И приоритет, който беше прият от парламента с мнозинство и който ще залегне в бюджета за 2011 година. А, сега ще дам думата на госпожа Карвайо. Благодаря много, господин председател. Бих искала да благодаря на Сидания, да я поздравя за свършената работа. Много е полезна в един документ да имаме събрана информация за въпроси, които се е, засягат в работата на няколко различни генерални дирекции. Имам няколко въпроса. Има една област, върху която трябва да обърнем особено внимание. Е, това е прехода от образователната система към пазара. Няма много европейски програми за тази цел. Европейски социален фонд го прави в известна степен, но само за необлагодетелствените региони. Така че няма обща европейска програма за това. Има една пилотна програма Еразъм за млади предприемачи. Мисля, че е добре да я подкрепим е, и е, тя да стане постоянна програма от тук нататък, но мисля, че този въпрос не е засегнат в доклада. Вторият ми въпрос. Някои от тези програми са насочени и към младите, и към по-възрастните. Ето, например, Европейски социален фонд, там има специални действия и за младите, но и е, за възрастните е, над 20, 65 години тук две различни е, бюджетни линии или има, или въобще какво е положението? Защото ако не са разделени, тогава изглежда, че остава фалшиво впечатление, че има заделени повече средства, отколкото реално са заделени. Това въжи и за програмата Мари Кюри и е, за стипендиите, които се разпределят по нея. Затова е много важно да се определят конкретните бюджетни редове. Благодаря. Мерси, Салвадор. Салвадор. Съвсем, съвсем накратко искам да поздравя докладчика за този документ, който извън академичния интерес, който представлява, е, има едно основно качество, а именно формулирането на заключенията след една анкета, които позволяват да обмислим редица елементи, отнасящи се до политиката за младеща в Европейския съюз. Бюджетните линии трябва да бъдат променени, да се увеличат средствата, за да може да се изпълни мандатът за преговори, за който говори Сидония. И това да стане до 30 юни и това да залегне в корекцията към бюджета през септември. Докладчика прави връзка между политиката за младеща. Проблеми с превода ли? Не, не работи. На унгарски. Салвадор не може да бъде разбран на който и да било език. Продължавай, Салвадор. да ще продължа на испански и ще се опитам да бъда по-разбираем. Това, което казвах, всъщност е, е че нашия докладчик е, обвърза стратегията до 2020 година и нейните амбициозни цели с политиката за младеща. Единствената флагова програма е а, инициативата Младеща в действие, в движение. Виждам обаче, че докладчика споменава четири други а, инициативи. И други флагови проекти като отчита измерението, свързано с младеща. Например, цифровата програма за Европа, Европа на иновациите, по какъв начин това се обвързва с политиката за младежта? Благодаря, Салвадор, Салвадор Хелга Трюпел. So, um, much... Да. Благодаря много. Аз е, всъщност до голяма степен съм на страна Сидония и твърда, че е абсолютно необходимо да се инвестира повече в е, младежта, образованието и научната изследователската дейност, както на национално, така и на европейско равнище. Започнахме един е, цял дебат върху стратегията Европейски съюз 2020 е, и доколкото разбирам, според мнозинството в парламента, образованието за е, цял живот, подвижността, мобилността на младеща и така нататък трябва да е една от стълбовете на стратегията 2020 и аз искам да подкрепя точно тази линия. Особено ако се замислим за заетостта и до каква степен могат да бъдат наемани на работа а, млади хора в нашите държави, ясно е, че ни трябват по-добре образовани хора, хора с по-висок ценз, защото с движението на пазарите, с технологическите развития трябва да работим е, по-енергично по образованието, отрано да почваме да готвим децата, за да им дадем шансове и трябва да сме наясно, че е, образованието за цял живот е част от нашия живот и доколкото те разбирам, Сидония, твоята представа за младеща не, ограни... не се ограничава само до младите хора, е, имаш предвид, че има такива повратни точки в живота ни, когато човек започва от начало отново и се образова. Това, този подход ти си избрала и мисля, че е, важно е тук наистина да дадем ясно да се разбере какви са новите предизвикателства, новите изисквания и да се инвестира в образованието е част от конкретно конкретоспособността на Европейския съюз. Искам да се върна към общата конференция с националните депутати – защото вие, господин председател, господин Ламасур, вие твърдите, че е, трябва да поддържаме много тясно сътрудничество по тези въпроси, за да имаме е, печеливши, да, да, да спечелим всички от това, национални бюджети и е, европейски бюджет. И трябва да кажа, че наистина от решаващо значение е именно е, този подход към бюджета, е, е, Отрешаващо е да, да дадем да се разбере и в съвета, и в националните парламенти, че това е в интерес на всички нас, в общ интерес. Държавите членки трябва да заделят 3% от националните си бюджети за образование и научно-изследователска дейност. До сега това не е направено направено. това смятам, че е, това е към което призоваваме, но не е ясно дали ще успеем повече отколкото, например, с Лисабонската стратегия. Ето защо смятам, че трябва много да наблегнем на тази връзка и да определим по подробно как да, ще формулираме европейски интерес и интересите на националните е, парламент и е, европейски, как да ги обединим. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че това е отли... Съгласен съм, че документът е отличен. Най-доброто обобщение, което съм виждал – на тази област от дълго време насам. В него се доказва и нашата позиция. Миналата седмица подадохме изменения към резолюцията и говорихме за това, че младеща и въпросите, свързани с младеща, не могат да се разрешат само с мобилност. Необходимо е да се вземат предвид и социалните им страни, и културните им страни и прочие. Нещо, което е доказано от този документ. Няколко коментара. Има една област, по която все още не разполагаме с цялата необходима информация. Става дума за социалния фонд и е, за кредитите е, за развитие на селските райони. Е, каква част от тях се използват. Е, това е единствената област, в която ни трябва малко повече информация. Може би комисията ще може да ни даде информация за това. Послед... Основният ми коментар е по последната точка, по последния абзац. Там се казва, че е необходимо да се заделят съответните бюджетни средства за съответните инструменти и така нататък. И е, докладчикът възнамерява да предложи конкретни предложения за това, кои бюджетни редове трябва да бъдат по-силно финансирани, за да постигнат тези цели. Проблемът е обаче, че е, нямаме кой знае е, каква възможност за да е, предоставим допълнителни средства там. Тук говорим основно за едно А и едно Б за тези две функции. Така че е, докладчикът прави анализ. Тук имаме 5% гъвкавост, можем ли да я използваме? Вече е, в тези функции сме заделили повече средства за, ня... за много а, бюджетни редове. Имаме също така приоритети не само по младеща, но и по други въпроси, а, както и по подготвителни действия. Така че е, как можем да напаснем всичко това, ако Сидония вече започнала да търси варианти за това къде другаде пък може да се ореже бюджета. Добре, но а, иначе няма как да се предоставят повече средства за тези функции, под тези функции, ако не се е, отрежат някъде. Благодаря, Инге. Благодаря. Наистина вече, бе, беше достатъчно похвалена Сидония. Аз се присъединявам към всички, които я похвалиха. Това, което ме занимава, въпроса с ефикасността. Е, изненадваме, че толкова много програми, които е, са свързани с младеща, колко много програми има свързани с младеща, интересно е да се види как, е, какви са е, разходите за управление на всички тези програми. Въпросът ми е дали е, е, Сидония е, обхваща всички видове на управление на тези програми, пряко и непряко. Колкото до бъдещите структури на програмите, до трябва наистина да помислим за е, комбиниране на тези е, е, начини на финансиране е, и в отговорите всъщност на въпросника виждам, че разходите за управление на тези програми са относително високи. Така че ще е важно да имаме отново по-точна информация и мисля да отправим по, по кана до Европейската молба до Европейската комисия доброволно да ни предостави тези данни за административни разходи за програмите. Благодаря. Инге споменава проблем който не е специфичен за програмата за младеща. Много генерални дирекции и комисари се опитват да правят предложения и програми и наистина се получава риск от някакво противоречие. Не знам дали на този етап господин генералният директор, който ни оказва честа да присъства, оценяваме това, иска да направи коментар. Но преди това Джеймс Селес. Да, исках да коментирам по този въпрос, както и по общия подход, който спомена Горан, за бюджета за 2011 година. Всички тези документи, които виждаме е, за 2020 година и стратегията 2020, са свързани с това как се използват новите технологии, за да могат да, да се развиват новите умения. Един документ, издаден от Microsoft, показва, че в следващите е, 10 години е, 90% от работните места ще изискват е, компютърни умения. А в момента 30% от хората нямат представа как да използват е, компютър е, достатъчно добре. Така че, е, когато говорим за новите технологии, това ще е едно от решаващите неща и трябва да го вземем предвид, когато имаме когато определяме на къде да се движим. Сега, за 2011 година. Държавите членки урязват бюджетите си и в Германия, и на други места, и у нас. А, сега се а, оказва, че ние се опитваме да намерим повече средства за различни програми. А, сякаш а, не знаем в как, каква ситуация се намира Европа. Пасявам се, че за 2011 година най-логичното нещо би било да има замразяване на бюджета. А, а, може би много от колегите не са съгласни с това сега, но ще видите, че към края на процес на преговори по бюджета а, ще трябва да приемем това, защото държавите членки ще окажат отпор. А, може би по-нататък можем да искаме развитие на бюджета 2013 и 2014 години, например. Разбира се, че нашия докладчик по бюджета трябва да работи по приоритетите, но все пак трябва да определи откъде може да се а, а, орежат средства. Благодаря, Джеймс. Да, разбира се, ще възникне и общия проблем за избора на бюджет, който ще бъде гласуван през, за 2011 година. Развитието в последно време не е много благоприятно. Знам, че съвета по време на трилога ще се опита да ни върне на земята. Надявам се, че шока няма да е много рязък. Но независимо от равнището, трябва да определим кои са нашите приоритети. Ако като бъдем принудени да намалим амбициите си, ще направим някои съкрещения, но можем да се опитаме да запазим програми, които според нас са приоритетни. Всяко правителство прави, действа по подобен начин в своята страна. И мисля, че ние можем да действаме по много полезен начин. Сега генералният директор желая ли да коментира? Благодаря. Президент. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Три основни елемента. Първо, искам и от името на комисията да приветствам, да се присъединя към преждеговорищите по отношение на качествата на доклада. Работата е наистина отлична, това е чудесен и много полезен документ, който ще ни служи в бъдеще. Второ, искам да привлека вниманието на членовете на вашата комисия върху два документа, вече раздадени от комисията. Първият разпространен по, на заседанието на групата за мониторинг по инструментите от Женева, представен на 4 май тази година, който надълго и на широко дава отговор на редица въпроси, засягащи програмите за младежта и който хвърля една доста добра светлина върху свършеното до тук. Вторият документ, който беше прият на 7 юни, засяга въпросите, на които не бяхме отговорили преди това и дава доста точни указания за работата с младеща по различните програми, включително Европейския социален фонд, за който спомена един от изказващите се тук. Трето, в отговор на въпроса на госпожа Гресле за административните разходи, да, това очевидно не е лесно. Трудно се определят административните разходи защото трябва да го правим за всяка политика по-отделно. Разполагаме с инструмента за годишно управление, който ни предоставя някои данни, но е, може би няма да успеем да постигнем необходимата точност, за която пледира госпожа Гресле. Ще се опитаме да усъвършенстваме нещата в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Uh, Искам да благодаря на всички, които се изказаха, защото коментарите бяха много интересни. Искам да благодаря и на всички, които любезно казаха, че текстът е добър, защото, честно казано, самата аз не съм напълно доволна от този документ. На практика данните, които са необходими за да се изготви действително добър документ, не са налични. И това е една от слабостите в целия процес. Въпросът е, че за да съберем добри данни за профила на участниците, техните характеристики, е, тяхната възраст, резултатите, които е, трябва да се постигнат, по какъв начин а, се подобрява тяхната способност да си намерят работа а, или не се подобрява. И то на човек а, такава информация няма. Аз нямам такава информация. Националните органи нямат такава информация. Агенциите не е, я нямат. Така че е, това е задача за един огромен проект. Е, нямаме информация за тези неща, за възрастта на участниците, за тяхното ниво на образование и прочие. Така че това ясно ми показа колко малко познаваме резултатите от тези програми. Имаме просто някакви елементи от тук и от там, но общата картина ни се губи. Какво се опитах да направя като докладчик? И в началото на март говорих по тази тема на заседанието на комисията. Взех решение да се съсредоточа върху трите приоритета, които съм избрала младеща, образованието и мобилността. Защото е много трудно иначе да разберем кои точно програми са добри за младите хора е, и е трудно да се разбере дали е, програмите с една възраст или и за друга, защото не това е най-важното в крайна сметка. Въпросът е дали те успяват да обхванат младите хора в момента, в който те искат да преминат от образованието към работата или пък от работата към образованието, ако искат да получат допълнително образование и обратно така че това е много по-важно, а не дали са на 20, 25 или 30 години. Затова избрах тези три приоритета. Доста трудно ми беше да събера информация. Ще ви дам един пример. Зададох въпрос на, една, на генералната дирекция по заетост за това кои са бенефициентите, какви са техните характеристики, успяват ли да си намерят работа по-лесно, след като преминат през тези обучения. Много е трудно да се събере такава информация. Те се опитват да я съберат, но е много трудно. И за това въпросът за ефективността на тези програми е доста сложен. Направих всичко възможно да го обхвана, но въпросът е много обширен и трябва да се поручи подробно. Също така, цена на бенефициент. Колко струва един участник да участва в дадена дейност, например някакво обучение през социалния фонд или пък някой, който а, натрупва нови познания, като и използва програмата Младеж в действие и работи в дадена организация. Въпросът е, че е, е на практика е, по втория начин е, струва много по-малко натрупването на умения, отколкото през Европейски социален фонд, но няма как да се докаже това. И за това се опитах в този документ да обобщя всички важни въпроси, които покриват тези три неща младеж, образование и мобилност. Но както може би си спомняте, протестирах срещу това, което направи комисаря Левандовски е, в рамките на седма рамкова програма. Нещата са малко изкривени и е, информацията не е точна за младите хора. Има и още един въпрос. Някъде от колегите говориха за това, че е необходимо повече информация за това как се финансира приоритета за младеща, образование и мобилност чрез различните фондове. Е, опитам се да намеря информация за това, работя с комисията, но не можем да очакваме е, да съберем достатъчно добри факти, защото данните, които се събират за характеристиките на участниците, не са е, достатъчно пълни, защото регламентът дори не предполага да се събира такава информация. Така че може би това не е лошо да се поиска за в бъдеще да се събира такава информация от тук нататък. Но е, за оценка на случилото се до сега нямам разрешение. За стратегията 2020 година. Получих информация от Комисията по култура, от нейния председател и е, се успокоих. Е, по този въпрос оказа се, че има паралелни процеси. От една страна съществуващите програми, от друга страна пилотните проекти. Те не си противоречат. Въпросът е следният. Дали пилотните проекти имат нужда от допълнително финансиране и ще го получат ли? Въпросът е да не се е, засегнат отрицателно съществуващите програми, програми, които вече се познават добре и от бенефициентите а, и са добре познати на администраторите и няма да има нужда да се преобучават администратори. След това, откъде да намерим средства за финансиране на тези приоритети, поне е, двама от изказалите се споменаха това като проблем. Напълно съгласен съм с нашия председател, че е добре тук да оставим тази работа на съвета. Нека съвета да свърши тежката работа. Нека той да реши от кои бюджетни редове да отреже. Аз не бих искала да поема отговорност да предлагам такива неща. Но при всички положения, нека да настоим съвета да го направи. И така. Надявам се, че до септември и октомври могат да се намерят някакви средства за онези бюджетни редове, които доказано са полезни, особено програмата Еразъм и младеща в действие. Но, освен това, е добре да съберем информация от специализираната комисия, да видим какъв е техният подход тук. Един важен въпрос бе под... споменат също за подготвителните действия за пилотните проекти. В приложение едно съм включила една малка таблица и там можете да видите информация за пилотните проекти в, този, в тази област. Искам да отговоря на, конкретно на казаното от госпожа Карвало, генерална комисия за етост и комисията по заетост в Европейския парламент, генерална дирекция за етост, извинете, и комисията по заетостта работят по много важните въпроси, които вие споменахте за прехода. И тук е, говорим за важни подготвителни действия за мрежата ЮРАС, на една мрежа на национални служби, които се занимават с заетостта. Става дума за програма от типа Еразмус, но не за университетски студенти, а за хора, които искат да започнат първата си работа. Те ще имат възможност да отидат в друга държава членка и да започнат да работят там. Това е едно подготвително действие за хора, които те първа навлизат на пазара на труда. И така, добре е да се види какво. Какви ще са полките от тази, от това предложение. Благодаря, Сидония. Ще отбележим всичките ви бележки и предложения. Ще добавя, че в рамките на политика за поощряване на младежта, на младежите да намерят работни места и да се възползват максимално от европейското пространство, съществуват и юридически средства, улесняването на мобилността и за това бих искал да припомня, че през 2005 година приехме директива за взаимното признаване на дипломите и професионалната, професионалния опит на занаячиите директива, която влезе в сила през 2007 година. Пет държави членки все още не са транспонирани в националното си законодателство. Това са Гърция, Люксембург, Белгия, Австрия и Франция. Срамота. Това не струва нищо и може да се направи толкова бързо. По същия начин, така наречения Европас, паспорт, предназначен за младите, който позволява да се провери професионалния опит, придобит в други държави. Това засяга всъщност не само младите, но и самостоятелните работници, които работят в различни държави членки и има орган, който може да валидира техния професионален опит. Тук 6, държави само са го въвели, а останалите не. Това е пример, който показва, че ако искаме наистина да водим политика в името на младеща, трябва да определим съответните бюджетни средства, които да финансират програмите, но не трябва да провлачваме вече взетите решения, което забавя конкретното им прилагане. Благодаря. С това приключваме с точка четвърта. След това предвидихме да минем към точка 9 и 10, за да разгледаме бюджета, преди да разгледаме бюджета с 2010 година, точка 9 е посветена на финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик колегата Мигел Порташ и колегата от Комисията по заетостта която е подпомагаща комисия. Предлагам веднага да изслушаме господин Порташ. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Когато бе взето решение да се изготви доклад по фонда за приспособяване към глобализацията. Аз започнах да работя по този доклад без каквито и да било предварителни нагласи. Идеята беше, че е необходимо да има такъв фонд, да продължи. Не знаех дали този фонд трябва да се създаде, да се продължи неговото действие, да се промени начина по който действа и така нататък. Нямах представа за какво става дума. Започнах от нулата, без каквито и да било нагласи, както казах. Devo dizer que eh, teve de início alguns bons argumentos. Por um lado, o balanço. И така, основната идея за този фонд е много добра. Ако погледнем тези две години и половина, през които действа фонда, между 2007 година и е, май 2009 година, не може да се каже, че той работи изключително добре. Само 16 участници има, само 8 държави членки са го използвали, само сравнително малко работници са били засегнати, но от 11-те първоначални кандидатури сумата средства, която се връща е 40% от средствата, които са били отпуснати. Така че идеята може да е добра, обаче изглежда фондът не върши това, което се предполага да върши. И така. От май 2009 година този фонд се, работи под разпоредбите на нов регламент. И мисля, че това е добра причина този фонд да продължи да действа, защото само една година е минала от влизането в сила на новия регламент. До сега не може да се каже, че фондът много е подобрил начина си на действие, но основната причина, преди която смятам, че не е добре е, да се слага край на работата на този фонд, е, че всъщност е много добра идея. Това е начин да се а, помогне на работници, които имат нужда от подобна подкрепа, без да имат каквито и да било други възможности за избор. А, така че това е един малко по-персонализиран подход към колективните съкрещения. Ако се закрие едно предприятие или пък се премести на друго място, то няма да предостави помощ за всички. Ако един работник е съкратен, тогава фондът се интересува от това какво обучение би искал да премине този работник, за да може да влезе отново на пазара на труда. И това е най-интересният елемент тук. Това, че се подхожда лично към хората. И в този смисъл този фонд е много по-чувствителен в начина по който реагира на хората, отколкото социалния фонд. Това е много важен негов елемент. Европейският социален фонд има множество хоризонтални програми на ниво държави членки с цел подобряване на обучението или за безработните, или за тези, които все още работят. А уникалното на фонда за глобализацията е, че се задава конкретен въпрос на съкратения работник за това как би искал да преодолее тази е, ситуация на безработица. И е, затова мисля, че трябва да продължим да насърчаваме дейността на тази фонд. Той не се опитва да излее работниците по някакъв кълъп, а се опитва по-скоро да им предостави средства е, за онези решения, които те са намерили за себе си. Именно заради това е добре да се говори за този фонд като за един автономен фонд. Пък да се надяваме а, заразата на това добро отношение да се пренесе и към социалния фонд, а не обратното. Това е моята позиция като докладчик и това е което казвам за фонда за приспособяване към глобализацията. Мисля, че е добре фондът да продължи да действа. Но, такъв, такъв какъвто е ли да го запазим или да го подобрим? Сега, тъй като новите разпоредби са в сила едва от една година и са използвани 200 милиона евро за този период, за през, а, през предходните години 80 милиона, а, а то е период от 2 години и половина, така че имаме над 50% увеличение и то е, е, от единия период, който е две половина години, до другия, който е само една година. Така че представете си за какво величение говорим. Освен това има над 20 и, а, извинете, е, над 42 подадени молби, а, кандидатури за подпомагане. Това ясно доказва, че фондът е необходим. Това е добър начин за справяне с економическата криза 2009-2010 година и а, с новите разпоредби за фонда. И така фондът работи добре. Но, все още има някои осложнения и странични ефекти. Какви са те? Екип от 5 души, които а, за 2 години и половина разгледаха 16 кандидатури, изведнъж се оказа, че за една година трябва да разгледат 42 кандидатури, т.е. нито един нов служител не е добавен към екипа на този фонд. Това е един от отрицателните ефекти. Второ, някои от правителствата на по-богатите държави членки поставят фонда под въпрос, но от този фонд всъщност се ползват хора, останали без работа, основно в богати държави членки и богати региони. Така че мисля, че тук трябва да се опитаме да подобрим действието на фонда. Заключение. Предлагам три стратегии. Краткосрочна, средносрочна и дългосрочна. Краткосрочната е през следващите няколко месеца да упростим всички процедури, които могат да бъдат упростени, за да може фондът да бъде по-бърз и ефективен. Ако е, е подпомагането на хора, които са станали жертва на колективни съкрещения. И така, идеята е да се съкрати времето между датата на колективното съкрещение и момента, в който средствата достигнат до държавата членка след подаването на кандидатурата. В момента този период е от 12 до 17 месеца. Мисля, че можем да, се, да направим опростяване на процедурата във всички нейни звена, така че този срок да се свие до 6 месеца. Второ, да говорим първоначално се предполагаше този фонд да действа до 2011 година, но аз предлагам той да действа до 2013 година, до края на настоящата финансова перспектива. И а, през следващите няколко години да го направим възможно най-ефективен. И на трето място предлагам след 2013 година фондът да се превърне в бюджетен ред със собствено финансиране. Не знам дали е, къде точно да се разположи този бюджетен ред, дали да върви заедно с Европейски социален фонд или не. Аз, както казах, бих искал доброто личното отношение към бенефициентите да се пренесе като зараза към социалния фонд, но това не значи, че непременно трябва да ги слагаме на едно. Въпросът е, че трябва да се остави фонда да продължи да действа и оттам нататък пак ще се питаме какво да правим, но тогава ще проведем друг дебат. Тогава ще говорим за следващата финансова перспектива. Не знам колко средства ни трябват, но да кажем тук е ясно, че няма как да има бюджетни редове от 300, от по 300 милиона евро до безкрай. Но все пак да не забравяме, че е, в момента около 30 милиона се плащат за защита на отглеждането на тютюн в е, Европа. Така че това ви го давам просто като сравнение за сумите трябва да имаме предвид, че ще има загуба на работни места, дори и след края на кризата, но има и структурно унищожение на работни места. И тук е важно да помогнем на хората в Европа, които са безработни, и да им покажем, че Европа се опитва да им помогне. Това ще даде важен социален сигнал в Европа и ще е важно нещо за Европейския съюз като цяло. Трябва да покажем, че можем да подобрим политиката си за обучение и за повторно навлизане на пазара на труда и всяка държава членка би могла да направи политиката си по-добра. Този фонд е един начин това да се случи. Той ще е един вид лаборатория, начин да се тестват тези идеи, тази персонализирана услуга, ако речете така да я наречете. Благодаря, господин председател. Eh Благодаря на докладчика. Имаме щастието тук да присъства докладчика от подпомагащата комисия, госпожа Шартия, на която веднага ще дам думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ме поканихте на това изслушване и този дебат в е, Комисията по бюджета за фонда за приспособяване към глобализацията. Ние е, работихме задълбочено по темата с Мигел Порташ и бих казала, че аз следя този това досие от самото му създаване през 2007 година. Познавам неговото развитие, защото в началото този фонд беше създаден предимно за предприятията, а след изменението от 2009 година ние го преориентирахме към работещите, както каза и Мигел. И в това се състои неговата оригиналност. Искам специално да подчертая два специфични елемента от фонда. Той е предназначен за мъжете и жените, които са засегнати не само от глобализацията, но и от економическата криза и масово биват уволнявани в региони, страни, в различни държави членки. Това е първият, първата, първи оригинален елемент и вторият това е изключителната гъвкавост на този фонд, която искаме да засилим още повече и на която трябва да настояваме по време на искането за изменение. Защо? защото по начина по който работим днес и особено в Комисията по заетостта и социалните въпроси, имахме възможността да отидем на място в Ирландия да видим какво става а, с 2800-те уволнени от предприятието Дел свързахме се и с германците и австрийците, за да обсъдим как да се използва фонда чрез трансферни дружества, за да може да се постигне индивидуализираното действие в полза на работещите. изхождайки от доклада за становище от Комисията по заетостта. Бих казала, че опита на място, срещите с, с немски и австрийски трансферни дружества ни показаха, че трябва да се внесат някои изменения, за да може фонда да бъде още по-ефикасен, бърз и да се използва гъвкаво. Измененията, които предлагам в моето становище се подкрепят в по-голямата си част от членовете на делегацията, представляващи пет политически групи. Тоест, в Комисията по заедостта и социалните въпроси съществува консенсус по отношение на визията за развитие на фонда, което напълно се доближава до визията в доклада на Мигел Порташ. Както каза докладчика, има увеличаване на заявките за ползване на средства от фонда и увеличаване на масата както средства, така и бенефициенти. Аз се срещна с работници, които а, ползват средства от фонда. Най-често това са хора, които много рано са започнали а, работа в предприятието, което уволнява и които са прекарали целия си професионален живот до това увълнение в това предприятие, понякога 20-30 години, без а, междинна оценка, без преквалификации, които а, самото предприятие не е адаптирано към промените в а, дейността си. И това са много важни по полуки, които трябва да извлечем за фонда, за да а, бъде от полза на трудещите се, той трябва да може да облагоприятства бърза професионална реинтеграция. Провелите на средствата от фонда на място, които констатирахме, са свързани с липсата на индивидуализация при отпускането на средства от фонда. Не трябва колективно да се решават въпроси. Когато има такива работници, които пряко са застегнати от е, уволнението, трябва да се намерят индивидуализирани бързи отговори. Второто нещо, което бих искала да цитирам, е, че е необходимо възможно най-бързо да се започнат консултации с социалните партньори и връзката с тях да продължава по време на целия процес а, на, на използване на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. И третия елемент, свързан с заключението Мигел Порташ. Този фонд е полезен, но не можем да непрекъснато да се молим на предприятия, които не подготвят своите служители, които не поддържат тяхната професионална квалификация и тяхната приспособимост Фонда за приспособяване към глобализация трябва да бъде катализатор на промяната. Затова той трябва да бъде не само реактивен и индивидуализиран, а и да позволява да се предвиждат сериозните или масовите уволнения, които могат да възникнат. В групата за проучване на досиетата които валят от всякъде, ние трябва да упростим процедурите, за да може да ускорим а, отпускането на помощите. Между колективните уволнения и а, пристигането на помощите трябва да има по-кратък срок. За сега това се чака с месеци. Разбира се, фонда трябва да бъде запазен. Аз пледирам за това. Виждаме, че увеличаването на молбите е, показа колко е необходим то, и защото сега към глобализацията се добави и финансовата и економическата криза. И този фонд е изключително полезен. И накрая ще добавя, че трябва да направим този фонд по-разбираем, по-видим в нашата европейска политика. И според мен бюджета ще бъде инструмента на европейската политика. Тази видимост ще стане чрез бюджета и това ще отпрати силен сигнал, ще популяризира политиката за професионална интеграция на най-уязвимите работници, такива, които са твърде е, привързани към своето предприятие, твърде дълго работят към него, които нямат добра професионална подготовка и които не са имали междинни оценки за преквалификация или повишаване на квалификацията. Този фонд е изключителен полезен, особено в настоящия период и може да служи за коректив в бъдещето, за да бъде политиката по отношение на работниците по-ефикасна. Благодаря. Благодаря, колега. Искам да благодаря на двамата докладчице и се радвам, че между комисията по заетостта и нашата комисия по бюджета се установи такова добро сътрудничество по тази тема от общи интерес. Имахме съвместно изслушване, което беше много интересно и в което бяха включени ползователи и управляващи фонда. Смятам, че двамата ни докладчици, които работиха в тясно сътрудничество, много добре са напипали основните проблеми. Имаме вече тригодишен опит опит и вече не е и вече е време да се направи една пър, първа разносметка, за да се а, поправят някои пропуски. Основните въпроси, както те припомниха е първо дали да продължим, дали да го запазим. Отговорът е да от страна на докладчиците, като не забравяме, че този фонд беше създаден по-скоро, за да се помогне на предприятията, жертва на конкуренцията, вследствие на глобализацията, а в същност момента той служи по-скоро за помощ на трудещите се, които са жертва на кризата. Това са две доста различни неща. Втори въпрос, дали критериите, които бяха създадени за отпускане на средства от фонда са уместни, защото трябва да се отговаря на някои спешни проблеми, дали не са твърде мудни и трето, процедурата, сроковете, както каза господин Порта, са доста дълги. 6 месеца, докато се вземе решение, 12 месеца между уволнението и момента, в който е, се получава конкретна помощ. Това е твърде дълъг период. А по отношение на процедурата, трябва да се припомни, че тя е свързана с вътрешните процедури в парламента, които понякога са доста тромави. За да се мобилизира фонда, трябва да има официално правно решение на равнище европейски институции, което включва е, коригиращ бюджет. И аз лично мисля, че не можем да останем на, с тази процедура. Парламента да е, води административна процедура. Трябва да разгледаме всяка тема по всяка досие по-отделно, за да видим как функционира. <clears throat> Имахме по няколко досиета на 6 месеци, и е, сега, когато са по няколко на седмица, е очевидно, че трябва да се смени системата на управление. Съществува също така проблем с финансирането. Избраната формула беше доста творческа Записваше се една цифра, зад която всъщност не се криеше нищо. Това показва, че сме много големи творци в областта на бюджета, но, както ни се каза, не, добре е да стъпим отново на земята. Хубаво е да седим в облаците, но не винаги е полезно. И накрая все пак въпроса за бъдещето. Посланието на докладчика е много ясно и реалистично. Нека да се опитаме по-добре да адаптираме нашата система, процедурите ни до 2013 година и от 2013 с новата финансова рамка да си зададем някои основни въпроси. Аз все пак съм доста озадачен при мисълта, че милиардите евро, които харчим в рамките на Европейския социален фонд, не а, изиграха роля да облегчат а, работниците в подобно положение. За какво служи тогава Европейския социален фонд? Всъщност, като замисъл, той трябваше да служи тъкмо за това. И най-старите членове тук си спомнят, че когато създавахме структурните фондове, фонда за регионално развитие, Целта беше е, е, цел едно и цел две да се помага на е, изоставащите региони и 5Б помощ на зоните, които са засегнато от промишлена реконверсия. Това е същия проблем. И в момента сега това не се финансира вече от структурните фондове. Проблема както виждате, съществува и не трябва да си го задаваме само когато положението стане напечено, трябва да го да не го забравяме, когато обмисляме бъдещето на на регионалната политика и политиката на сближаване. Не е необходим някакъв а, сложен механизъм, който да се задава на всеки 7 години наново и на който, за който да се отпускат над 40 милиарда евро годишно. Когато има един огромен проблем, създаден от пик в економическата финансова криза или изострената международна конкуренция, засилването на глобализацията, ние се озоваваме с вързани ръце, тотално обезоръжени и дори не можем да изтеглим пари от социалния фонд, като знаете, много често нещата приключват по този начин. Мисля, че тук на този етап трябва да мислим по тези въпроси. В момента може би няма да можем да ги решим по повод доклада на господин портаж, но нека да не забравяме, че такива проблеми съществуват, особа и да ги поставим тогава, когато обмисляме новата финансова рамка и бъдещето на политиката на сближаване и социалната политика. Сега давам думата на господин Еглунд. Благодаря, господин председател. Тъй като е понеделник, смятам да говоря шведски. защото в понеделник е, е, хората са малко уморени, по-уморени, да предпочитам да говоря народния си език. Наистина, хубаво е, че имаме свой докладчик, но чухме и е, друга гледна точка. Аз съм докладчик в Сянка в е, Комитета по парични въпроси. Има някои критични въпроси. Ние в нашата е, комисия преведахме доста критично така остра дискусия, защото ако това ще е фонд, чиято цел е да подпомага предприятия, засегнати от глобализацията, тогава това беше поне първоначалният замисъл. Днес обаче положението изглежда изцяло различно това, което се и е, как се използва всъщност фонда е, се отличава много от първоначалната идея. Така че това е обект на критика и в моята група, и в други. Та, ако този фонд ще се оценява, мисля, че основната идея е да, да видим, да помислим е, на какъв път да поемем, на къде сме тръгнали. Защото при, по принцип не трябва да участва тук е, държавния сектор. Е, аз не съм ентусиазиран от идеята поначало, но ако трябва да се прави, е, поне трябва да се прави, да сме сигурни, че го правим по ефективен начин. Резултатите до тук са доста така безразборни, неясни. Начина по който се изплащат е, средствата, не са добре премислени и по-скоро става така спонтанно въпрос на, на съвпадение, няма систематичен подход към изплащане на средствата и това не е особено разумно според мен. Така че от тази гледна точка, така погледнато, трябва наистина да помислим как да е, работим и да използваме този фонд в бъдеще. Освен това, трябва да имаме предвид, че трябва да бъдат поставени, заложени много стриктни граници плащанията са доста ограничени и само когато става дума за огромни брой съкрещения, тогава се задейства този фонд. Но трябва да помислим и за отделните и индивидуалните съдби на хората, защото не винаги става дума за това колко души са засегнати от е, уволнения, от съкрещения, а по-скоро как е, съкрещенията засякат всеки човек се сягат всеки човек по-отделно. Така че, така погледнато, ще, имаме, ще, ще гласуваме скоро в е, нашата комисия и ще излезем с конструктивен. Е, ще дадем своя конструктивен принос. На този етап мога да кажа, че този фонд трябва да бъде доразработен или пък е, да бъде въобще отменен, премахнат, защото в противен случай трябва да обясняваме на гражданите защо сме създали такъв фонд и трябва да е, го оправдаем. Е, така че нека да имаме наистина сериозни основания. Затова аз съм за това да се проведе много конструктивен е, дебат и се надявам той, разбира се, да свърши положително много. Благодаря. Сова Доргарига. Благодаря, господин председател. Именно защото искаме фонда да се развива, искаме да го преобразуваме. Колегата Порташ а, а, изготви един чудесен доклад по собствена инициатива. Приветстваме това. Той предлага доста интересни идеи, които можем да обмислим. Той консултира, се консултира с всички политически групи отбеляза техните коментари и реакции и след това изготви един балансиран доклад, който може наистина да получи широк консенсус. Наистина искам да го поздравя за това. Фонда за приспособяване към а, глобализацията е едно странно изобретение. В момента сме в едно положение, за което съветът въобще не беше мисля, когато изготвяше финансовата рамка. Включително и парламента не го предвиди. Казвахме си, че фонда ще бъде нещо, което ще се използва в конкретни случаи и ще допълва помощите, които се отпускат от структурните фондове от, или от, от Европейския социален фонд. Както виждам, обаче нещата не протекаха по този начин. И а, сега се опитваме да отговаряме на спешни проблеми, предизвикани от глобализацията и напоследък и от, а, за помощ на засегнати работници от економическата и финансовата криза. И точно тук в, за мен специално възникват съмненията и неяснотите. На лице е една обща економическа и финансова криза, която засяга всички държави членки. Но защо няма заявки за помощ от фонда от всички държави членки, а само няколко искат това? и най-често това са предприятия в най-богатите държави членки. Не съм сигурен, че тази преценка е точна. Готов съм да дискутирам, но сигурно има някои фактори, които обясняват защо в някои държави членки, където има висока безработица, не се подават молби за ползване на средства от фонда. Докладчика заяви, че основната характеристика на фонда е да предоставя индивидуализирана помощ. Според мен обаче това противоречи на принципите на структурния фонд, структурните фондове. И не е лошо да помислим за това. Ние не искаме този фонд да стане структурен фонд. Той е фонд за приспособяване към глобализацията. Когато обсъждаме неговата същност, трябва да проведем един задълбочен дебат. Какви са перспективите в многогодишен план, каква ще бъде новата многогодишна финансова рамка и как той ще се вписва в нея. Второ, как се прилага принципа на субсидиарност социалната политика. Дали искаме да въвеждаме някакъв е, е, режим на европейско социално осигуряване? Така ще се сблъскаме директно с принципа на субсидиарност и трябва да внимаваме. Фонда за приспособяване към глобализацията част ли е от структурната политика или ще бъде естествено продължение на Европейския социален фонд? И трябва да направим една окончателна оценка на СФ а, на неуспехите по време на финансово-економическата криза и възможностите да се внесат промени в бъдеще в фонда за приспособяване към глобализацията а, във връзка с социалната политика, която желаем да провеждаме в Европа. На фонда има някои специфични характеристики. Това е добре, но и опасно, <clears throat> защото има опасно, опасността именно да го разглеждаме като продължение за бъдеще на Европейския социален фонд. И мисля, че Колегата тера, който е докладчик Сянка, също ще засегне някои въпроси. Благодаря, Сър Салвадор, госпожа Карвайо. Президент, на primeiro lugar, Дарш dar е, Благодаря, господин председател. Нека да поздравя докладчика. Първо, този доклад засяга въпроси, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В него него се говори за индивидуализираното обучение и е, за недостатъците и е, трудностите. Първото нещо, което искам да спомена тук, бе споменато и от вас, от господин председател и от господин Гарига, нашия координатор. Става дума за това е, предложение фондът да има собствен бюджет и да остане като постоянен фонд. Мигел Порташ каза, че в момента не се притеснява много за източниците на финансиране на този фонд. Съгласна съм с него, но оттам нататък неговото бъдеще е обвързано с... Бъдещето на този фонд е обвързано с бъдещето на Европейския социален фонд. Има някои общи неща между двата фонда, но все пак има и различия. По социалния фонд обучението, което се предоставя, не е индивидуализирано, а също така социалният фонд е част от кохезионната политика и се задейства основно в по-необлагодетелствените райони на Европа. Затова е добре да направим така, че този фонд да не се превърне в нещо като структурен фонд за по-богатите части на Европа, защото за тези части има други типове финансиране. Не бихме искали това да бъде просто още един Европейски социален фонд за зоните, които попадат извън политиката на сближаване. Второ, по предложението на докладчика – първо, предложението за съкрещаване на времето за обработка на кандидатурите. Напълно съм съгласна. Може би е добре да получим и малко повече информация за разликите в финансирането. Както подчертава докладчика, могат да бъдат предоставени от 500 до 22 000 евро на работник. Това е много голяма разлика. Защо се случва така? Има ли някакви правила за това какви средства могат да бъдат предоставени? Втория въпрос, по който е добре да получим повече информация, е свързан с ниските нива на участие на някои от по-слабите страни в Европейския съюз. Изглежда, че страните, които най-много се нуждаят от този фонд, на практика не го използват достатъчно. А страните, които го използват, на практика са страни, при които безработицата е по-ниска, отколкото в други европейски страни. Социалният фонд има по-висок процент на освояване, защото е по-лесен за използване. И така е добре е да се уточнят разликите между този фонд и социалния фонд, що се отнася до кандидатурите. И накрая, персонализираното обучение, което може да се използва като нещо, като лаборатория, както казва докладчикът. Но този тип неща, персонализирания подход, е доста труден за приложение. Затова трябва да натрупаме информация за конкретните резултати. Да видим какво се постига с това индивидуализирано обучение. Докладчикът е, зададе въпроси към комисията, но не е попитал как точно оценява комисията успеха на този нов тип обучение. Индивидуализираното обучение в сравнение с по-общото обучение, което се предоставя от Европейския социален фонд. И така, до каква степен това обучение е, води до успехи? Благодаря ви. Не можем да кажем, че механизма в момента функционира като инструмент за социална помощ в рамките на политиката сближаване, защото в системата всички държави са равни и ние тук разгледахме много интересния опит на Литва, която беше една от първите страни, ползваща този е, механизъм. А ако може да се направи някакво сравнение с, с социалния фонд, може да се каже, че последният е, да кажем, свързан с медицината в градовете, болничното лечение, за основно лечение, за профилактика, докато фонда за приспособяване а, към глобализацията е спешната медицина. Да използваме тази метафора, примерно за спасяване от инфаркт, за спасяване на жертви от злополука. Тоест, първо да се спаси живота и после да се е, прави е, другото лечение. Е, когато създавахме социалния фонд, точно забравихме, че понякога се налага спешно лечение. Сега господин Бутрос. Благодаря. Аз имам много повече така, съмнение на този фонд, фонд за борба с глобализацията, отколкото тези, които се изказаха до сега. Защото според мен факта, че правилата се промениха основно, не говори добре нито за в полза на ефективност, нито е, на оперативност. Трябва да кажа, че е, като помислим само колко пари са е, е, ето така потънали в пясъка, това също не е нещо, което е, говори непременно за успех. На първо място, отначало се мислеше, че механизма е неадекватен, ние го актуализирахме, коригирахме, за да можем да изливаме повече пари. Но в последствие трябва да кажем, че е, да, той стана малко по-ефективен, но не по- е, ефикасен, защото трябва да правим разлика между efficient и effective, ефективен и ефикасен. Преждеговорившите казаха, че трябва да избягваме случаи, в които този фонд е, може да се превърне в е, структурен фонд е, за по-богатата част на Европа, но мисля, че това вече се е случило, така че сме закъснели. И последно, аз, аз виждам тук още по-сериозен проблем. Когато става дума за например, фирми, които трябва да вземат решение за прехвърляне, за преквалификация, те знаят, че такъв фонд съществува и знаят, че една значителна част от разходите могат да, може да бъде прехвърлена на гърба на Европейския съюз. Това е вече изкривяване на конкуренцията. Дали това става, това прехвърляне, дали става в, в рамките на Европейския съюз или другаде, все едно, но е, това е изкривяване на конкуренцията. И последният проблем, е, който мнозина споменаха, но не теглиха съответните полки, това е, че този фонд се припокрива, мандата на фонда се припокрива с много други инструменти, които имаме. За съжаление, госпожа Анджиевска напусна, но исках е, да свържа въпроса с предишната тема и както моя многоуважаван колега Джим Елис спомена, един от наш, едно от вашите неща, които трябва да решим тук е как да преструктурираме бюджета и как да, отде, да заделяме повече, да пренасочваме повече средства към инструменти, които са по-важни за постигане на една по-тясна взаимосвързаност между образование, обучение и създаване, откриване на работни места, т.е. връщане на хората в, на пазара на труда. Вместо да да подразделяме да, толкова много инструменти, да ги групираме, това е добър а, е, пример да използваме този фонд, за да укрепим, да засилим много от е, съществуващите и много по-удачни инструменти, които госпожа Анджевска спомена. И в крайна сметка дори целите на е, този фонд е, за преодоляване на последствията от глобацията, глобализацията също е, има е, характерни специфични черти. Благодаря, колега. Повдигате интересни въпроси и особено проблема, че всеки път, когато решаваме да се въведе система за помощи на някой, който е в нужда, предприятие, банка, държава или хора, държава, да кажем, член на еврозоната или извън еврозоната, възникват подобни проблеми. Господин Лавия. Благодаря. Бих желал да подчертая някои аспекти, които не бяха повдигнати в изказванията на преждеговорившите. Първо, факта, че за да използваме този финансов инструмент, до тук това се прави от 17 от 27-те държави членки. Този факт, изпъква особено след изменението и приориентирането на фонда към помощ на работниците засегнати от кризата. Кризата засегна цяла Европа, не само някои държави. И тук възниква проблема дали този инструмент е достатъчно известен в цяла Европа, дали всички държави членки достатъчно добре го познават и дали във всички държави членки има условия за достъп до този инструмент. Това е първият проблем. Вторият е, че в няко... много изказвани и в... от докладчика беше засегнат проблема а, за а, връзката с а, средствата, предвидени от социалния Европ Европейски фонд. Например, това са средства, които са преквалификация, за да се засили конкурентноспособността в самото предприятие. Не е възможно средства от социалния фонд да се а, използват за преквалификация. Но за това е, е, е много важно да не изхвърлим водата с бебето. Важно е да се е, подобри социалния фонд, не защото е, той не е, отговаря на е, целта. Трябва просто да преосмислим функционирането на социалния фонд, както и вие самия казахте. Да включим в е, социалния фонд фонд това, което за нас е много важно. Преквалификация, професионална интеграция за хора, които са излезли от напуснали работа заради кризата. И тук в комисията по бюджета не веднъж сме обсъждали също използването на средства от Фонда за приспособяване към глобализацията по-индивидуализиран. И в някои случаи това да се използва за преквалификацията. Може би трябва да се създадат някои по-конкретни правила, за да се обхване всеки случай, всеки отделен случай. Както каза господин Бокрус. Понякога има неправилно използване на, ресурс, на ресурсите, именно защото няма конкретни условия. И мисля, че също така трябва да се спомене, че всички инструменти, които и всички процедурни изменения, които целят да се намалят сроковете за отпускане на помощи за активиране на фондовете трябва да се съкратят, за да може той да финансира спешните случаи. И за тази цел, разбира се, трябва да съкратим сроковете. А, господин Порташ предлага доста а, полезни инициативи в това отношение. И един последен аспект, който искам да подчертая, пак е свързан с сроковете. За да, да се продължи съществуването фонда отвъд 2013 година ми се струва полезно, но да помислим, не знам дали е уместно да го трансформираме. Мисля, че ще бъде много по полезно да, бъ... да, да преосмислим структурните фондове за следващия период да видим каква е ролята на социалния фонд. За, за да се види кои дейности ще бъдат прехвърлени към фонда за глобализацията, кои ще останат към социалния фонд. И това е много важно, особено в този тежък период, който преживяваме. Благодаря. Благодаря, колега Хелга Трюпел. Uh, Благодаря, господин председател. Аз бих искала да, да помислим върху плюсовете и минусите, преимуществата и недостатъците на този инструмент тъй като до голяма степен Барозо го е, измисли по време на една голяма конференция на европейските е, ръководители, беше ясно, че това е механизъм за предотвратяване на кризи. Той получи достатъчно политическа така визимост, като любимото дете на, е, на Барозо, получи подкрепата на парламента. Това беше е, преимуществото на този фонд, именно политическата му видимост. Не искам да подценявам е, това, защото това е част от е, цялата политическа игра. Но от друга страна, тъй като аз гледам на този инструмент като инструмент за края на, на, на тунела, така да се каже. Трябва да видим какви са плюсовете и минусите. И затова ми се ще да се върна към е, дискусията ни на темата на Сидония днес. Ако искаме да променим политическото мислене по отношение образование, меките умения и целият смисъл на образованието и научно-изследователската дейност в рамките на стратегията 2020, това не е края е, на, на процеса. Става дума за действителни бъдещи инвестиции защото по-важно е да се каже, че трябва да се инвестира в е, студентите, в обучението за цял живот, а не само тези, тези инструменти, които са в е, е, като последен е, но, е, средство. Защото именно инвестирането в гореспоменатите неща е от, важ, от ключово значение и по-важно, отколкото да се, е да се обърне внимание на това в този инструмент. Така че ако има аргументи по отношение на неговата публичност, видимост, е, трябва да се каже, че тези, трябва да инструмента да е ограничен до определени е, периоди и срокове и да бъде е, включен в структурни образователни фондове, за да е ясно, че Европейския съюз заедно с държавите членки е готов да инвестира повече и че става дума за концентрация на бъдещи инвестиции. Разбира се, е, има известни недостатъци този инструмент и ние не би трябвало да засилваме недостатъците, а да се получим, да видим какви са реалните предимства, а според мен това е комбинацията от качествата на структурен фонд и е, обучение за цял живот. Благодаря, господин Дарден. Благодаря ви. От името на групата на социалистите и демократи искам да кажа, че до голяма степен се присъединявам към позицията на господин Портер, с когото доста подробно съм обсъждал проблемите. Вие, господин председател, добре резюмирахте проблематиката и централната идея, а именно дали да или не да запазим този финансов инструмент. Смятам, че този инструмент има специфични качества и е полезен още повече е, след развитието си във времето и след своето реформиране преди няколко месеца, именно индивидуализираната помощ на хора и за нарастващия му успех за това смятам, че един подобен инструмент, независимо как ще го наречем, дали ще го обединим с СФЕ, е полезно и трябва да се обмисли. И мисля, че вашата метафора с болничното лечение и спешната помощ беше много уместна. Винаги трябва да има болница и спешно отделение, независимо какво е качеството на медицинските услуги. Именно за това фонда е полезен и трябва да бъде запазен. Дали е съвършен? Не, разбира се. Смятам, че опитът показва, че трябва да бъде усъвършенстван, нюансиран, особено по отношение на достъпа до средствата от него и особено за регионите, където предприятията са предимно малки и средни, не е лошо да обмислим това. Ясно е, че за да може спешното отделение да дава резултат, то трябва да действа бързо – и това, което беше казано от докладчика и докладчика от Комисията по заетостта е, е важно. Именно трябва да се ускорят процедурите и в тях да бъдат включени социалните партньори, защото всъщност помощта от фонда е индивидуализирана и е много важно да бъдат приобщени всички партньори, които познават потребностите на място. Всички е, от е, трудовия пазар трябва да участват в преговорите и да успяват дори да предотвратят, да предугадят кризите. Напълно съм съгласен с ускоряването и приобщаването на социалните партньори и нашата група иска да внесе в този смисъл няколко изменения, които сме и съгласували с докладчика. Това е, господин председател. Благодаря. Благодаря, колега. Господин Сурян. Köszönöm, elnök úr. Figyelve авитат, a vitát, Благодаря. Слушайки дебата, имам чувството, че нашата комисия показва, че сме, не сме само експерти по бюджета, но и по отношение на фондовете и ползването на средствата от тях. Приветствам този дебат, който е много интересен. Има обаче някои идеи, които не споделям. Не смятам, че съществува риск дружествата да получат средства, дружествата да получат средства от фонда. Никакви средства не отиват до предприятията. Парите отиват чрез социалното осигуряване до работниците, които са уволнени. Може обаче да си зададем въпроса как Европейският съюз трябва да се опита да регулира този проблем. В крайна сметка Европейския съюз няма правомощия да се бърка в уволненията и в проблема с безработицата. Това е задължение на всяка една държава членка. Въпреки това обаче е справедливо, когато има масови колективни уволнения, средства от фонда да се отпускат допускат за решаване на съответните проблеми. Ние трябва да съсредоточим усилията си в области, където Евро... ролята на Европейския съюз може да бъде по-важно от ролята на всяка държава членка. Не трябва да се вторачваме само в един аспект самото начало тук в комисията, когато взехме решение да се създаде този фонд, си задавахме въпроса дали наистина ще помогнем на държавите членки с тези суми, милиони, 500 милиона евро и дали това ще им позволи да решат проблемите си. С един финландски колега бях в Финландия в един завод, където установихме, че Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е полезен. Има смисъл да съществува. Искам да засегна обаче и въпроса с бюджета. Ние се намираме в средата на сегашния финансов период Става въпрос за 500 милиона евро. Как да се мобилизират тези пари? Чрез преводи. И сега, след дебата, виждаме, че мнозина от нас са за запазване на фонда. Но в такъв случай трябва да променим методиката на работа. къде да наместим средствата за фонда в финансовата рамка? Това е сериозен въпрос. Аз лично съм за запазване на фонда в следващия финансов период, но не по същия начин, както до сега трябва да променим методиката. Тук чухме изказвания за и против включването на фонда за приспособяване към глобализацията в Европейския социален фонд. Същевременно обаче, ако има заявки за преводи, ние отново ще се нуждаем от коригиращ бюджет. Може да изтеглим една бюджетна линия от сегашния ни бюджет, но как ще го направим? От юридическа гледна точка сме длъжни да се позоваваме на сегашното правно основание. Мисля, че комисията ни ще намери решение как да се намерят съответните суми. Нека да помислим. Да запазим сегашните бюджетни линии на всяка цена. Можем да променим методиката на изчисление. Ако бяхме обсъдили това по-рано, щяхме да мобилизираме средства, които не бяха използвани предните години. Това би могло да бъде решение. Искам да благодаря на докладчика. Надявам се, че този дебат роди и някои нови идеи, ние също ще внесем някои изменения. Благодаря. Инге Гресле. Благодаря. Искам е, да кажа това, което каза и госпожа Трупел, да стигна до принципите на, при създаване на фонда. И е, първоначал, т.е. първоначалната мотивация е, имаше средства, които не са е, раздадени, а сега трябва да раздаваме средства, които нямаме. Тук е, е, това противоречи всъщност на първоначалния замисъл на фонда. Ако е, не, не рационализираме използването на този фонд, ще направим голяма политическа грешка. Няма да финансираме орхидеи или неща, от които нямаме нужда, а става дума наистина да се отговори на, на лежащи нужди и искам да кажа, че трябва да внимаваме да не, да не използваме, да не е, грешните мотиви, един скрининг от Световната банка, списък от е, е на държави, например, е, в този списък от Европейска банка Гърция е на девето място. Е, Руанда е на 67-о място. Тоест, не трябва да награждаваме да награждаваме държави, които, чието економики не отговарят на оптимални условия. Тоест, тук трябва да положим основата на едно трайно финансиране и за това трябва да е, действаме много е, предпазливо, да бъдем много внимателни при използването на фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря. А сега последния. Изказва се Барбара Матея. Благодаря, господин председател. Преди всичко се извинявам, че дойдох с закъснение, особено пред господин Порташ, когато не можах да изслушам, но той после ще ми го разкаже. По отношение на това, което успях да чуя, виждам, че съществуват доста големи съмнения. Много колеги дадаха полезни съвети. Аз лично искам да кажа, както каза госпожа Трюпел, този фонд се роди е, с, и, от една политическа идея на комисаря Баросо и ето днес вече да обсъждаме значението на този фонд. т.е. той е роден с мотива да бъде, да бъде направена видима една политика, вече е придобил голямо значение и трябва да се съсредоточи съсредоточим върху възможността, както настояха много колеги, да се запази този фонд. Защото наистина много колеги казаха, че този фонд е а, а, полезен. Искам да поздравя колегата Порта, защото наистина докладът е много подробно. Вътре има а, подробни дан, данни, важна информация преди всичко анализа за използването на средствата от фонда през последните години, от 2007 до 2010 година и проблемите свързани с използването на средствата от фонда. И именно за да може да бъде подобрен то, той какви са полезните идеи. Аз бих искала да навляза в някои подробности и заедно с вас да анализирам някои важни параграфи. Всички сме съгласни по пети параграф, където се говори за процедурите, за молбата от държавата членка за получаване на средства от фонда. Имаше. Аз съм за това заявките да се е, представят стават от държавата членка веднага при е, обявяването на а, е, уволненията. Те да, и могат а, е, да бъдат представени на а, езика на държавата членка, а не само на работния език, защото екипите на комисията спокойно могат с, да обработят тези молби. Освен това, необходимо е да се спазват тези срок от 15 а, дни а, между подаване на заявката, но комисията също трябва да намали сроковете за анализ. Комисията анализира понякога молби, които са поступили 10 месеца по-рано. Това ми се струва невъзможно. На шести параграф аз съм за възможността да се разглеждат на пленарно заседание решенията на комисията и да се вземат решения за няколко случая е еднакво. По отношение на параграф Дж и Хаш, аз съм за това парламента и съвета да запазят контрол върху молбите за ползване на средства от фонда. Това е важен параграф. По отношение 8 параграф, много колеги са съгласни да продължим периода от 11 до 13 година тази точка трябва да се смени. Не съм за а, увеличението до 54%, защото по този, това ще намали а, разликата между фонда за глобализация и социалния фонд. И двата фонда трябва да бъдат добре разграничени и отделни един от друг не трябва да има смесване, не трябва да има съфинансиране до 54% и накрая девета точка. Доволна съм, че докладчика е пропуснал в доклада си термина, т.е. възможността този фонд да бъде превърнат в структурен фонд. Аз съм съгласна с възможността да се запази една малка вратичка, за да може този фонд да стане постоянен фонд, но предлагам това да бъде обсъдено във временната комисия по финансовите перспективи. Мисля, че все още имаме известно време преди да вземем това решение. На 24 юни е последния срок за внасяне на изменения и да анализираме всички нерешени въпроси, да говоря с всички по-скептични за използването на средствата от този фонд. Е, както каза госпожа Шартие, много е важно фонда да я видим. Мога да ви гарантирам, че в Италия този фонд е, почти не се познава е, и трябва да кажа, че в редица държави членки имам чувство, че този фонд въобще не е известен. Благодаря, скъпа Барбара. Не във всяка страна имаме адвокати с вашия плам. И сега, мисля, че след тази интересна много е интересна размяна в мнение, с някои несъгласия и съгласие по много въпроси, кое, което трябва да, да, да обсъдим. Ще си позволя да кажа, че опита, каквато и да бъде нашата позиция, ще бъде богат на полки за бъдещето, защото обсъждаме техническите възможности за намеса и правим една диагноза за всеки един случай по-отделно. Десет, десетина случая, където успяхме да видим какви са недостатъците на предните системи. На, аз ви тук направих една метафора с а, основното лечение и спешното лечение. Както каза госпожа Моран Шартие, много работници не са достатъчно подготвени, за, за да могат да се преквалифицират. Дори ако са относително млади и мисля, че доста полки могат да бъдат извлечени, анализирани за създаване на социални, постоянни социални програми за подготовка и преквалификация възоснова на а, това, което сме установили в опита със средствата от Фонда за глобализацията. Втората ми бележка, това, което беше казал от Барбара Матера и редица други, между другото и госпожа Трюпел и докладчика. Редица други докладчици, Суриан, Бокрос, питаха защо в крайна сметка Европейския съюз се занимава с тези въпроси. Да, това е една програма, която трябва да даде политическа видимост, т.е. тя има политически характер. Насочваме прожектора, за да заявим солидарността на Европейския съюз. Тоест, когато една, политич... една а, категория хора страдат, трябва да знае, че по помощ, освен от държавата членка, региона, получават и от Европейския съюз. Европейският съюз е солидарен с тях. И голямата трудност, с която се сблъскваме е, че за да заявим тази солидарност, трябва да отговаряме поне на едно от двете следни условия. Първото условие е да имаме пари, това е по-доброто, но нямаме. Или второ, да сме способни да бъдем щедри с парите на другите. Което е изкуство, развито до съвършенство от нашите американски приятели. И, когато е, има някакъв проблем, идва американски ръководител, слага американското знаме и сме благодарни на щатите. И това става в много региони на света. Ние обаче, според Лисабонския договор, сме определили знаменосците, които обаче се стоят в офисите в Брюксел. И тук искам да привлека вашето внимание. Програмата е политическа. В силния, добрия смисъл на думата. Ние преживяваме в рамките на кризата един изключително важен момент, за да заявим нашата европейска солидарност, но за съжаление не разполагаме със средства. И ако финансовите пазари се усъмняват в нашата солидарност, а ако когато една държава членка е изправена пред тежки затруднения, и виждате колко време се търсеше решение на проблема с Гърция, това е защото нямаме достатъчен общ бюджет, за да ни вземат на сериозно. Всеки път трябва да доказваме, че сме солидарни с големи мъки. Ако имахме 10 пъти по-голям бюджет, нямаше да има никакъв проблем. Не се съмнявам, че когато се прави междинния преглед. Комисията ще увеличи с 10 предложението за бюджет, но докато чакаме този момент, трябва да се опитаме да приспособим процедурите, като тези, които обсъждаме в момента, като се опитаме да извлечем максимална политическа полза в добрия смисъл на думата, спазвайки всички принуди, които тежат над нас. Сега двамата докладчици, Елизабет да почне и господин Портаж да довърши. Благодаря, господин председател. С голям интерес и слушах всички изказвания на колегите. Искам да се върна към едно. Да, това е спешна програма, нуждаем се от нея, имаме нужда и от тази политическа видимост. Именно тази спешна програма, както каза госпожа Трюпел, цели да се развие, развият възможностите за заетост на трудещите се. Което не означава, че изоставаме европейската социална политика, залегнала и в Лисабонската стратегия, и в стратегията до 2020 година политика, която цели да се повиши нивото на подготовка и квалификация, редовно да се преквалифицират трудещите се, за да бъдат много по-приспособими. Какво трябва да се включи в политиката за помощ при излизане от кризата? а, именно тези проблеми. Но, както вие казахте, към тази политика трябва да има и поли... спешна политика. По отношение на индивидуализирането, чух, че е трудно, но по отношение на подготовката и преквалификацията, за да бъдем ефективни, да се получат резултати, трябва да се мине през индивидуализация. Там масови решения няма. Така че редом с, с готовите политики, програми, трябва да имаме и а, специално ушити костюми по мярка за всеки случай по-отделно, а не само конфекция по отношение на а, съмненията, подозренията, които възникват. Аз съм част от групата, която изучава всички досиета от създаването на фонда за приспособяване към глобализация. Искам да успокоя всички, които се притесняват. Работата, която вършим, е много задълбочена и, както каза председателя Ламасюр, изобилства от полуки. Ако искаме да развием фонда за глобализацията, това трябва да стане след задълбочен анализ на всички теми в, група, в работната група и в светлината на всички резултати, които се получават на място извлечените от това заключение и полки. В Комисията по заетост и социални въпроси вече бяха внесени изменения. Ще потърсим компромиси, но в крайна сметка доста еднородно в комисията се очертава визията по развитието на фонда и тази визия много се доближава до тази на Мигел Порташ. Благодаря, че ме включихте в дискусията днес след обед. Благодаря, колега, благодаря за това, че дойдохте и за вашите коментари. Господин докладчик, заключение. Президент. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарности към Елизабет Морен Шартие – за много полезното сътрудничество, нейното съдействие и много ценното мнение от страна на Комисията по заедостта. Съгласни сме с много от изводите, поради натрупания опит е, в е, работната група по заетостта по въпроси, свързани с съдържанието на, на фонда макар че ние всъщност е, нас ни занимава по-скоро бюджетния аспект на фонда, нали, в крайна сметка комисията ни е, това е същината на работата ни. Вие, господин председател, поставихте много е, важен въпрос в първата си група коментари. Казахте, че социалния фонд не трябва да бъде използван за същите цели като фонда за приспособяване към глобализацията. И това всъщност е сърцевината на нещата. Дискусиите, които водим тук по този глобализационен фонд, вероятно няма да се водят по 27-те социални фонда там много повече опит е натрупан, разбира се, но той си остава на ниво държава членка. А има толкова много различия между отделните социални фондове в е, европейските държави, че не може наистина да бъдат вместени, вписани в е, дебата, който водихме днес ние по глобализационния фонд. И ето за това, точно за това е, трябва да кажа в отговор на това, което казахте вие, господин председател, че този фонд трябва да съществува. Той е един от, това е един от въпросите, по който, ако наистина се стараем да подобрим, кога, колкото се стараем да го подобряваме, толкова повече разварме нещата, както е, ораторът цитира Шекспир. Ако разводним нещата и го сведем и доближим до 27-те национални програми, няма просто да предоставяме повече средства. На, Напротив, е, ще се сблъскаме с допълнителен проблем, че няма да имаме гаранция, че работниците, които са съкратени, ще получат по-добра отношение. Докато ние бихме могли да гарантираме това чрез е, фонда за приспособяване към глобализацията. Така че този фонд, според мен, е гаранция за качество – до толкова, доколкото се опитва да върне работещите на пазара на труда. Някои видове работници, разбира се, не всички, но тези, които са съкретени масово, биват съкрещавани масово от големите компании. Големи фирми, които се сриват, чието бизнес се сриват или пък които смятат, че е целесообразно да правят такива съкрещения заради глобалната криза. И тук да се върна към казаното от Хелг Трюпел. Дали да запазим фонда или да го закрием, да го е, премахнем, трябва да помислим какви ще са пропуснатите ползи. Пропуснатите ползи от е, закриване на фонда ще са негативни, не обратното защото в фонда има някои е, добри поведения, някои лоши, някъде се е провалял наистина, но така или иначе трябва да мислим за този фонд отделно от фонда, социалния фонд. Съюза, Европейски съюз поставя много повече условия и възможности да проверява злоупотреба със средства в този фонд, отколкото с многогодишните програми, които се управляват е, отделно от държавите членки под Европейски социален фонд. Значи, злоупотребата с е, средства е, много по-лесно може да бъде хваната чрез този фонд, от моя гледна точка, отколкото 27-те социални фонда на държавите. Това е въпрос и който господин Бокрос постави също и аз вземам повод от него. Тук не става дума да изхвърляме пари, защото ако се злоупотреби със средства, тогава държавата ще е, ги вземе обратно. Но е, това са извън бюджетни средства. Това са средства, които се използват или повторно се използват, тъй като не са е, разходвани в предишни е, пера от предишни бюджети. На е, практика не се губят средства, освен тези, които се промъкват е, през е, ако, ситото на аудиторите, ако е, може така да се каже. Горис, господин Гаридо постави интересен въпрос за субсидиарността и връзката между Съюза, държавите членки по отношение на социалните политики и политики на заетост. Това е сериозен проблем, но този фонд не е задължителен не всички държави членки са задължени да го ползват. Ако искат, те подават заявка за това. Т.е. той е един, един допълващ, допълнителен фонд. И той не накърнява по никакъв начин правото на суверенитет на държавите членки върху техните социални политики или политики по заето си, тъй като той не е задължителен, а не е и е фонд, който задейства само ако държавата членка се съобразява с условията и отговаря на съответна ситуация, не смятам, че тогава ще възникне проблем с субсидиарността. Сега питам се дали е, трябва да е постоянен фонд, е, защото всъщност това е фонд, който е, се задейства при особени ситуации. И така, и не е така. Фонда за солидарност е различен по своето естество той също се опитва да отговаря на неотложни нужди, спешни ситуации. Не може човек да предвиди датата на земетресение, наводнение или пожар, така че солидарния фонд, е, когато има съответния сценарии, ще видим откъде ще вземем парите, за да, за да, да платим. Тези колективни съкрещения е, са в известен смисъл постоянен проблем. Ето за това казах преди е, за една заявка седмично. Тоест трябва да работим в е, една структура, в структурен контекст, в контекст, в който Европа трябва да се подготви за структурна безработица и един от начините това да стане е чрез колективни съкрещения. И това ще продължи да се случва, дори ако и когато економическата ситуация в Европа се подобри. Не смятам, че това е изключение, за съжаление. Ето защо смятам, че този фонд трябва да остане и след е, предполагаемата дата на неговото из... срока, на... когато той изтича. Но, както каза Хелга, разбира се, има начини да се досъвършенстват нещата, като е, се е, изработваме и е, работим по, по програми по мярка, неконфекционни програми. Не може една програма. Трябва да помислим, да върнем назад колелото, да видим 20 години назад как се изработва европейски бюджет. Но наистина има проблем при координиране на отделните е, програми на територно равнище, на териториално равнище и, т.е. и, всяка държава членка трябва да реши е, как да свърже една програма, програма с е, друга. Но никога не, не се случва така, че да е само една е, програма на съответна, от съответна територия. Трябва да се жонглира, да се е, избира между тях. Е, този фонд помага да се обучат нашите граждани, но това не трябва да се, нещата не трябва да се бъркат с обучението за цял живот. Това, което казахте за лабораторията, става дума за съвсем конкретни положения. За съжаление, те са доста трайни, като, например, колективните уволнения. Според мен наистина се получи страхотен дебат и е, хареса ми метафората, която използва господин Дарденс, е, който говори за обикновена медицина, превентивна и е, спешни, спешни медицински услуги. Наистина, това е различно. Европейския социален фонд и обучението за цял живот, те са по-скоро е, GP, е, те са обща медицина и трябва да кажа, че ако от 2013 нататък нямаме, не съберем коража да бюджетизираме този фонд, да го превърнем в постоянен такъв, тогава бюджетният контрол върху фонда ще става все по-труден. И всеки, който иска да види как са инвестирани парите, дали са инвестирани за работници, които са съкратени, трябва наистина да бюджетизира и нормализира фонда. Ако не искаме да е, отпадне този фонд като такъв, да отмре, трябва да го бюджетизираме. Защото в момента е, процедурата е много тромава, не е в полза на никого и е едно неудачно решение от гледна точка на добрите бюджетни практики. Много творчески, е, бих казал твърде творчески, както се изразихте вие, господин председател. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици и всички участници. Размяната на мнение беше много обогатяваща. Крайният срок за, срок за внасяне на измененията е 24 юни 18 и 18 часа. На 13-14 юли ще приемем проекто доклада след като бъдат изготвени на компромисни изменения и в пленарно на първата сесия през септември. Дебата заслужаваше времето, което му отделихме. Сега продължаваме с бюджета за 2011 година с точка 10. Колегата Ивайло Калфин ще представи работата си по предоставянето на гаранции на Европейската инвестиционна банка за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Уважаеми колеги, от нас се очаква да извършим нещо вследствие на решение на Европейския съюз, преглед на дейностите на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз. С изключение на региона на страните от АКТБ, където Европейската инвестиционна банка действа съгласно споразумението от Котоно. Предложението за този е, преглед са е, в два документа, подадени от комисията, доклад и предложение за е, решение. Господин председател, може би е добре по-късно да дадете думата на представителя на комисията, господин Казони, който може да даде малко повече подробности за основните аргументи в тези документи. В изготвянето на тези документи комисията работи по два различни процеса, по двата документа. Първо имаше една целева група, ръководен от господин Мишел Камдесю, който председателства една а, а, групата и тя направи преглед на дейностите на Европейската инвестиционна банка изведнъж европейск, извън Европейския съюз с много интересни идеи и заключения, които ще бъдат обсъдени в подробности тук, сигурен съм. И а, втория документ бе изготвен от външна консултантска организация. Какви проблеми са установени по отношение на дейността на Европейската инвестиционна банка в тези региони до сега? Първо, на няколко пъти се стигна до заключението, че е имало несъвпадение между дейността на Европейската инвестиционна банка и политиките на Европейския съюз. И тъй като това е банка на Европейския съюз, понякога изглежда, че Европейският съюз не използва в пълна степен всички инструменти и дейности в различните региони. Втората критика, която бе отправена към банката във връзка с този преглед – в който участваха и представителите на неправителствени организации, е свързан с е, действителната възможност, е, реалната възможност на Европейската инвестиционна банка да работи като банка за развитие. Много добре знаем, че тя е създадена като инвестиционна банка и именно в това са най-силните страни на тази банка. Затова очакванията сега изведнъж Европейската инвестиционна банка да покрие всички критерии за една институция, която се занимава с развитие, са е, най-малкото неоснователни. Но все пак това е, са едни от основните е, поводи на загриженост, споменати от е, различните заинтересовани страни. Освен това се използват различни инструменти в различните региони. Няма последователност в достатъчно голяма степен между различните инструменти и региони. Повдигнат бе въпроса и свързан с и въпросът свързан с начина по който работи банката. Първоначално тя бе средство за насърчение на европейските инвестиции в съответните региони извън Европейския съюз. По-късно се започна да се занимава с а, въпроси, свързани с развитието, но понякога установяваме, че Европейската инвестиционна банка – не успява да откликне на потребностите, свързани с развитието. Но все пак да не забравяме, както казах, тя е създадена като инвестиционна банка. Също така, можем да говорим за разликите между чисто банкерската мотивация на банката и е, политическия интерес. И тук са отговорите за някои от установените различия. В крайна сметка има си определени ограничения. Това, тази банка е банка и трябва да спазва изискванията за всички банкови институции. И накрая Добре е да се спомене сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка и международните финансови институции, включително и с институциите от групата на Световната банка, с Европейската банка за възстановяване и развитие, възможностите за създаване на сътрудничество и синергия чрез отпускане на грантове и, и и възможностите за други дейности на инвестиционната банка. Това са в общи линии въпросите повдигнати през последните месеци при подготовката на този средносрочен преглед. А сега пред нас е предложението на комисията. Струва ми се, че то до голяма степен предоставя отговори на много от отправените критики предложението на комисията да се удължи мандата до 2013 година и да се създадат допълнителни елементи в този мандат, за да може банката по-добре да може да отговаря на очакванията. Очакванията, които се увеличиха. И така, какво се очаква да се направим? Първо това, да, да се удължи мандата, второ да се освободи да освободят 2 милиона от допълнителния мандат, който в момент, които в момента са на резерва и да се използват тези средства, за да може да се разработват политики в, във връзка с промените в климата. Можем да кажем, че до сега Европейската инвестиционна банка е, има доста скромна дейност в областта на промените в климата, така че тези нови 2 милиона ще бъдат е, много добре дошли. Предложението съдържа и въпроси, свързани с възможности за по-добро координиране на политиките на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка, включително и чрез цели на високо равнище, които са трансрегионални и могат да заместят регионалните цели и да има оперативни насоки за работа във всеки един регион. Няколко нови страни са влезли в списъка на страните, които са допустими по отношение на дейността на банката. Също така се говори и за подобряване на способността на банката да работи като институция, занимаваща се с развитие. Това са предложенията на комисията. Е, казах ви какви са и критиките. Можем сега да говорим дали предложенията са достатъчно амбициозни, дали имаме възможност да разрешим голяма част от тези проблеми до 2013 година или а, е, и дали ще можем е, да направим така, че резултатите да достигнат до регионите извън Европейския съюз достатъчно бързо. Сега какво ще ще е, предстои в процедурата в Европейския парламент нещо, което ще обсъждаме. Първо, е, да имаме по-ясен фокус върху целите за развитието. Много важен въпрос за нашите колеги от Комисията по развитие, които са изготвили много подробен анализ на работата на Европейската инвестиционна банка. И е, доклада на господин Кандесия се говори за евентуална възможност да се създаде дъщерна институция, която да се занимава само с развитие. Разбира се, това няма как да стане преди 2013 година, но ако се вземе решение да се работи по този въпрос, ще е необходима и известна подготвителна дейност. И така е, това също е много важен въпрос и съм сигурен, че той ще бъде обсъден. Но е много важно да се вземе предвид и колко ще струва всичко това. Друг въпрос, който е също засегнат в доклада към ДЕСЮ и който съм сигурен ще бъде много интересен тук в парламента, е механизма за смесване – т.е. възможности да се комбинират грантове от Европейския съюз и средства от инвестиционната банка. Има много добри примери за работата на банката в някои региони и, и чрез някои инструменти, но все още е, е, сме много далече от е, ясен механизъм за този тип комбиниране на средства. След това за сътрудничеството с другите финансови институции, добре е да се създаде платформа, за да може по този начин институциите да съвместяват усилията си за финансиране на различни проекти. Идеята е отлична, но що се отнася до подробностите, нещата все още са доста неясни. Все пак тук трябва да се основам на, основем на опита на банката и е добре да го задълбочим. Що се отнася до координацията на политиките на банката и политиките на Европейския съюз, това ще е една от най-основните области, които ще бъдат засегнати в средносрочния план, е, защото е, има известни непоследователности, особено е, що се отнася до съседите ни на изток и до Русия, както и до целите, които се задават за различните региони. Например, в предприсъединителните области говорим за сближаване е, на економиката и прочи. На други места се говори за промените в климата и като цяло е необходимо е, да се създаде много по-добра връзка и последователност е, между дейността на банката и политиката на Европейския съюз. И накрая разполагате с календара, имате го в бюлетина. През септември е, ще обсъдим проекта доклада в тази комисия. Ще искаме мненията на другите пет комисии, които участват. И е, това ще стане през октомври, а идеята е до края на годината да се приеме доклада в пленарна зала. В случай, че има големи е, несъгласия с съвета, има възможност за помирение, но а, за помирителна комисия, но а, въпросът е, че ако не приемем доклада до края на тази година, се стигне до друга процедура по-нататък, тогава банката няма да може да продължи да върши дейността си. Затова не трябва да отлагаме и се предлага график, който ни дава възможност да положим много усилия и да финализираме работата си до края на тази година. Благодаря. Благодаря, колега. Благодаря ви за забележително и ясното и подробно изказване. Предлагам да, предлагам да не провеждаме дебат по въпроса. Дневният ред е доста объркан. Имахме първа размяна на мнения, когато господин Камдеси дойде да представи пред бюджетната комисия доклада. който после трябваше да е пред инвестиционната банка. Имаше две становища на Комисията по външните работи и Комисията по развитие, които искаха да работят с нас възоснова на член 55, 51 и 50, 52 и 53 Ние сме водещата комисия. Докладчика искаше да обедини докладчиците от подпомагащните комисии, за да има съвместна позиция според графика, който ни беше припомнен, а именно през септември да се разгледа първия писмен доклад в Комисията по бюджета докато подпомагащите комисии си разглеждат собствените становища, приемане на доклада ни на 9 ноември и в идеалния случай гласуване на пленарно през ноември или декември. Мисля, че всички искаме да стигнем до решение до края на годината, защото всичко беше добре подготвено и няма никаква причина да проточваме приемането на статута на Европейската инвестиционна банка. Благодаря на господин Калфин. Сега ви предлагам набързо да разгледаме бюджета за 2010 година. Имаме няколко точки, които можем доста бързо да прегледаме. Точка 11. Коригираш бюджет номер 2. Докладчика не е тук. Темата също тук става въпрос за допълнителни средства, които се искат от Комитета на регионите и Економическия социален комитет, за да се адаптират към Лисабонския договор. Съвета не може да се споразумее по тази тема, докато съвета не е дал позицията си, не можем да дебатираме, затова преминаваме директно към точка 12. Е, sur lequel je vais donner la parole à Lachlo Sourian, c'est le budget rectificatif. Точка 12, коригираш бюджет номер 3, мерки в сектора на багани, бананите. Господин Суриан, какво става в сектора на бананите? Благодаря, господин председател. По същество, моята позиция всъщност е същата като преди. Според е, това, което зная, ще се проведе триалог е, по този въпрос и ще видим каква е позицията на съвета. Не зная дали са взели окончателно решение. Слуховете сочат ясно, че първата реакция на съвета е била е, не, не, не нулево ниво по отношение на инструмента за гъвкавост. Е, Предложението от страна на комисията е, е по-умерено, даже твърде занижено по отношение процент от е, инструмента за гъвкавост. Според мен това е типичен въпрос, свързан с инструмента за гъвкавост, макар че първоначално не беше в бюджета за 2010. Би, би било възможност, но не е. Това е, явява се ново задължение, а именно гъвкавостта. Е, двете позиции са двоста е, твърди, нулевата от съвета и за нас трябва да помирим от 0 до 100%. Трябва да видим какви предложения ще излезат от комисията и ако е възможно, разбира се, аз съм готов е, да бъда по-гъвкав, не да прилагам инструмента за гъвкавост, аз да правя гъвкавост, но мисля, че това е едно морално задължение Европа, въпреки неодавнашите трудности, да поеме своите отговорности към държавите, които са в много трудно положение Особено пък, ако е, част от, е, част от причината се корени в нас, ако ние сме предизвикали част от трудности, Така че ние сме морално задължени. Аз е, не съм против това да, да помагаме на тези държави, но разбира се, от друга страна трябва да имаме дисциплина по бюджетните въпроси. Трябва да обсъждаме нещата, преди някой е, да преговаря от името на Европейския съюз и да раздава обещания, без да е бил упълномощен за това от е, бюджетните ни орган. Така че аз разбирам и позицията на съвета, но не е възможно всичко това да стане против е, интереса и приоритетите на този парламент. Просто това не ни поставя в равностойно положение. Вече това нарушава баланса между двете крила на бюджетния орган. Ако е, от, от, отстъпим, можем да се гордеем, че сме били щедри към е, е държавите, произвеждащи банани, но ако е, това се превърне в продължителна практика, тогава ще загубим смисъла си на едната ръка от, е, на бюджетния орган. Просто трябва наистина да се подхожда към нещата както трябва. Надявам се, че е, от е, е, помирителния комитет ще излезе с добри резултати. Ако не се получи нищо, ще имаме много, ще има много сериозни последствия. Комисията ще трябва да излезе с изцяло ново предложение. Но аз се надявам, че по време на триалога комисията ще направи ново предложение и ще видим дали то е възможно, дали е приемливо за нас или не. Така че според мен сега няма основание да отделяме повече време на тази тема. Благодаря, господин докладчик. Е, е, Райнер, е, желая ли да добави нещо? Не. И сега, политическия въпрос. Тук проведахме един кратък обмен на мнения по тази важна тема. Политическия въпрос е дали сме готови, ще бъдем готови при положение тази, това разминаване в позицията между парламента и съвета е, и е, дали е, и, и не бива всъщност страните, за които става дума, да, да бъдат превръщани в заложници на, този, на тези различия между нас. Това ще се отрази много отрицателно върху бюджетната комисия и политически не можем да си позволим е, прекалено бавене. Е, печеленето на време не, не ползва никого, нито нас, нито е, държавите, за които става дума. Трябва да имаме дори да имаме една цветуща ситуация с търговията с банани, проблема, това не решава проблема. Трябва да имаме бюджет, с който да се компенсират държави, които е, нали, отговарят вече на съответните условия на Световната търговска организация, имат, отговарят на условията да получат, е, да се ползват от е, тези предимства. Разбира се, сега ще изчакаме триалога и ще видим как какво ще... Дали ще излезе някакво междинно решение от е, е, триалога или от вътрешните е, преговори, или ще се останат на противоположни позиции парламента и съвета. Е, така, това е по точка 12 и 13, в бюджета за 2010. Е, чухме, е, сега да чуем отново докладчика Ивайло Калфин за изменение на регламент 19. Всъщност, тогава няма какво да добавите по бананите. Чудесно. Банана е обелен и изяден и е готов за консумация в ресторанта. И така, кой иска сега да вземе думата по е, е, агенцията за управление на, е, на е, мащабни системи? Да, благодаря на предишното заседание. Е, говорихме дълго за това. Аз имах няколко въпроса към комисията които е, не бяха задоволително, е, не получиха задоволителен отговор. Междувременно проведах допълнителни срещи с съответните хора от комисията и е, от комисията Либе и резултата е именно моето предложение за становище по е, към Комисията по вътрешни въпроси по принцип, не по принцип, но ние всъщност трябва да се ограничим до е, до това да правим е, е, предложения за изменения, които попадат в нашите правомощия, в нашето полезрение. Макар, че много изменения бяха, предложения за изменения бяха внесени, 24 на брой, но аз се ограничих само до бюджетния аспект на всичките тези е, е, на тази агенция е, по информационно-технологични, информационно-технологични системи. Разбира се, имахме докладчика, мнението на комисията. Те искат, търсят е, правната база за изменение на е, управлението на тази е, агенция. Ние сме на мнение, че в отделни аспекти от е, принципа на управление на тази агенция трябва да бъдат изменени и трябва да е, убедим е, нашите партньори да вземат това предвид, макар че колегата Коелио, докладчика, е всъщност много така отзивчив и отговаря на нашите добри идеи. Когато имаме добри идеи, мисля, че те ще влезат в неговия проект Иначе смятам, аз е, имам всичките съмнения, които ние като комисия имаме е, и мисля, че те са отразени в АП на най-общ план. За из... Колкото до измененията, имате на страница 5 един списък, е, където те са изброени, за, за какво става. Няма да ви ги изчитам, не е нужно. Смятам, че всичко необходимо е казано вече по тази агенция. Разбира се, остават и общи въпроси, на които не е отговорно, но мисля, че те вече могат да бъдат е, е, да получат отговор от комисията. Когато става дума за е, оперативните средства, за административни разходи е, ще послужат те за финансиране на, и покриване на административни разходи. Тази агенция е, пасва добре в е, цялата схема на програмиране, защото не се налага да се е, вземат е, е, средства от един ред и да се прехвърлят на други, така че финансово, от финансова гледна точка не виждам да създава проблеми тази система до тази агенция до 2013 година поне. Ето защо, когато се съгласи Комисията по вътрешни въпроси, е, се съгласи въобще за създаването на една такава агенция, защото това все още не е 100% сигурно, но когато те приемат това, тогава ние бихме могли с нашето становище да допринесем към това да се задвижи целият е, бюджетен механизъм, т.е. да се отчете бюджетния аспект, аспект и да се помисли е, сега ние днес не, няма да гласуваме, не се очаква. В Кобо Нюс в бюлетина е, е казан, е посочена датата за внасяне на предложение за изменение 24 юни, 12 часа е, четвъртък, за да можем на 13 юли след това да гласуваме, е, изхождайки от това, че през септември Комисията по вътрешни въпроси ще е, работи възоснова на нашето е, становище. Благодаря, господин Колино. Президента. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика. Наистина много положителна работа. Искам само да кажа нещо по този проект доклад. Тази агенция ще отговаря за оперативното управление на широко мащабни информационни системи, на системи 6.2 и така нататък. И това ще позволи да... Тя ще управлява много важни данни. Важно е да се спазва принципа за пропорционал. Задължението на агенцията ще бъде да гарантира ефикасността на обмената на данни, отговора на въпроси и всичко останало ще бъде от на държавите членки. Създаването на една агенция за управление на трите системи ще позволи да се осъществят и економии, защото до сега до сега имаше много критики поради разделянето на системите. Е, е, агенцията трябва правно да задейства от 2000 е, да се създаде 2011, да действа, бъде пусната в, де... да започне дейност през 2012 година. А, а, докладчиката споменава, че трябва да бъде включено това в финансовата рамка от 2007 до 2013 година и че са необходими 20 милиарда евро. 100, и финансирането на агенцията да стане в рамките на тази програма. Колегата Хаут представено доста подробно предложение. Задължението на нашата комисия е да обсъди подробностите на в подробности задачите, които ще изпълнява тази комисия. Трябва също така да се опише по-подробно каква ще бъде ролята на Европейската комисия след като комисията продължава да управлява и трите програми, защото трябваше да се създава отделна агенция. И как това ще бъде вписано в бюджета на, на Европейския съюз. Може би Европейската комисия може да пътне някои по-подробни данни, анализ на а, съотношението приходи и разходи в разпределението на различните задачи, с които ще бъде е, натоварена агенция. Е, избора на седалище също не може да се основава само по на критериите атрактивност, а трябва да се направи и един последващ анализ, за да може седалището да отговаря на задълженията на агенцията. Е, важно е да се направи анализ разходи-полза, който да бъде, който да бъде подробен е, и ефикасен. Ан Йенсен. Thank you, Chairman. Uh, well... Благодаря, господин председател. Особено ми хареса последното изречение изречение на преждоговорившия. И аз мисля, че би било отлично, ако настояваме да се използват разумни условия за избиране на държавата домакин. Е, ясно е, че това се е, решава от съвета, но е много важно и за живота на агенцията да се намери град Домакин, където транспортът е добър. Има и други въпроси. И мисля, че измененията на Юта много ясно подчертават всички тези неща, които сме говорили много пъти по-рано. Добре също, че тя се съсредоточава по-конкретно върху бюджетните изменения, а не върху някакви по-общи въпроси Затова дали ни харесва или не този въпрос. Знам, че други колеги проявяват интерес към въпроса за страната Домакин. Много важен е, въпрос. Може би има области, в които а, ще имаме резерви, но не за сега. Подкрепме 23-те изменения, направени, предложени от Юта. Юта, имаш ли отговор? Да, съвсем накратко по повод споменаването на страната Домакин. Пауло Коелио, Пауло, Пауло не, това е писателя. <laughs> Карлос Коелио също в своя проект на доклада е, засяга въпроса. Приема, че няма да бъде избрана агенция, ако не е ясно къде ще бъде седалището и това и то да бъде, е, избора да бъде ефективен и ефикасен. Да, да, да, е, най-доброто място. Може би от вътрешно-политическа гледна точка нещата изглеждат различно, но ефект, ефективността и ефикасността са е, принципите, от които трябва да е, тръгнем, на които трябва да е, стъпим и наистина много сериозно гледаме на въпроса. Да, почти иронично е, звучи. Аз наистина съм напрегната. Очаквам в своя финансов план агенцията, комисията предвижда точно сумата, която се съдържа в този проект. Това е за пръв път в финансовите проекти, финансовите планове, на комисията има такова съвпадение. Така че това е, е, така, дава ми надежда, че всичко ще функционира добре и нататък. Календрие. Благодаря. Юта припомни какви са сроковете и сега предлагам Последно за следобед да разглеждаме наведнъж точки 6, 7, точки 6, 7 и 8. Това са политическите последствия от въпроси, които сме задали по финансовите перспективи, финансовата рамка. И изменението на финансовата рамка Райнер Бъге. Всъщност, е, защо е, да е различно при мен, отколкото при колегата Юта Хаук е, по агенцията? по отношение на, на нейните предложения за, за изменения до съвета, от което да се ползват държави членки, които нямат все още такава агенция мисля, че е, е, е, добре е такива критерии да бъдат формулирани от парламента. Миналата седмица имахме, чухме устни въпроси и по темата от комисията. Това беше начало, започна подготовка на дискусията за междинен доклад по член 180 алинея 3 Колегите, които бяха там, може би си спомня, че от името на председателството генералният секретар за бюджета от Финансово министерство на, на Испания присъства там и комисар Левандовски също бе представен. Днес е, сутринта огледах още веднъж е, протокола от дискусиите и трябва да констатирам, че председателство на съвета, е, хубавото беше, че в крайна сметка не бе представено окончателно на, на съвета е, по, на въпроса какво ще представим е, пред парламента по отношение и социалното споразумение и актуализация на финансовата рамка и какво означава съгласието на парламента в това отношение – трябва наистина, ние правихме е, сдържаност и е, резервираност. Е, трябва да огледаме изказването на Левандовски още веднъж. Комисията може да предложи след това промяна, ревизия, ако се окаже необходимо. Второ, стана съвсем ясно, че необходимите инструменти за гъвкавост и съответните маржове е, са предвидени, комисията съвсем решително е, е, се разграничава от нето на, на съвета по един от въпросите конкретно и цитирам на английски. Council, we are to defend flexibility in one form or another. This is the clear conclusion from our conciliation since 2007. Und dies ist sicher това със сигурност е една много решаваща точка, решаващ пункт, когато парламента трябва също така да каже, че е, предложения, които се връщат е, преди този момент е, и които се отнасят до баланса между институциите и се отнасят до неща, които се решават от квалифицирано мнозинство, да отнемат, е, да, да, да отменят а, е, е, такива предложения, без да имат адекватния а, инструмент за това. а, това трябва да е гарантирано на съответното равнище. Такава оферта не е обсъждана от парламента. Аз очаквам съвета и комисията именно по този член, пък и другите да излезят с предложение е, за преговорите и е, да отчетат е, такива елементи, когато направят, правят предложението си. Ако няма альтернатива на член 8 алинея 3 и съответните гаранции, тогава, господин председател, аз като докладчик и ще препоръчам на комисията да не тръгваме въобще на преговори това трябва да бъде е, предварително, абсолютно предварително условие. Не можем да върнем часовника назад е, към неща, които сме били преди 20-30 години. Трябва е, да се поставят съответните условия и след след съответния доклад през юли да се вземат пред измененията, ако не, няма подобрение в положението. Нищо задоволително няма да се случи през септември. Триалога изглежда безнадежден. Тогава ние от страна на парламента трябва да сме готови да кажем, че отхвърляме предложението. Сигурен съм, че в пленарна зала ще имаме отлична възможност да направим това. Има и други въпроси. Господин Левандовски спомена, че комисията няма да кандидатства за допълнителни позиции до 2013 година. Имам два коментара тук. Първо по коригиращия бюджет. Тук е необходимо да сложим нещата в техния контекст. Разбира се, е, добре е да има ясен сигнал, който се изпраща от държавите членки в тези трудни времена. Но, е, когато говорим за позиции за 2012 и 2013 година. Е, и особено, що се отнася до службата за външни дейности. Е, тук е, трябва да погледнем нещата от друга гледна точка сега, имаме национални бюджети, но не се е предвиждала такава служба. По-рано е добре да се обмисли всичко това с ръководителите на правителствата, къде можем да очакваме е, някакви възможности да съберем усилията си е, защото ако не говорим за тези неща, тогава на национално ниво ще се казва, че в Европа се създава нещо, което е излишно. И затова искаме от съвета ясно за заяви своето участие и, що се отнася до националните бюджетни органи, да е ясно кои агенции сме създали, колко успешно са работили те и дали не са работили по задачи, които може би биха били по-добре изпълнени от държавите членки на национално равнище. И така мисля, че е добре да обсъждаме тези въпроси и с комисията и с съвета. Трябва да се види дали е приемливо в днешно време да се използва европейското законодателство, което разбира се може да има своята добавена допълнителна стойност, но да се използва на национално и регионално равнище, за да се прилагат разпоредбите на европейското право чрез умножаване на агенциите. В крайна сметка всички национални бюджети в момента са поставени под сериозен натиск. И в някои случаи разходите просто не могат да се предвидят. Затова, за да си запазим доверието, което има в нас, трябва да говорим изключително разумно, трябва да приоритизираме и да разберем къде и за кои проекти е необходима добавената стойност, която може да даде Европа. Но без да вземем предвид цялостната картина, парламентът няма да изглежда като сериозен партньор. Това исках да кажа и от самото начало. В Лисабонския договор се казват някои интересни неща. Ето, например, да се вземат, да се вземат мерки за гладко протичане на бюджетната процедура и преди приемането на финансовата рамка съвета, парламента и комисията да вземат всички възможни мерки, за да улеснят нейното приемане. Много красноречиво е казано това. Но също времено трябва да имате предвид, че трябва да включим и казаното от съвета. Там има конкретни процедури, свързани с пакта за стабилност и трябва да се вземе предвид какво ще е влиянието върху бъдещите бюджетни процедури и върху начина по който си взаимодействат институциите. И другото нещо е, че трябва да избегнем ситуации, в които задължителните е, разходи се въвеждат отново, въпреки че вече са е, е, премахнати и то току-що. Взето е едно решение. И в преговорите, които предстоят, трябва да подходим конструктивно, що се отнася до междуинституционалното споразумение. Трябва ясно да уточним точно как е, да се държим едни с други в подобни ситуации. Бих се радвала, ако комисията, независимо от това дали правната база е добра или не, би действала като един честен посредник между институциите. Не мога да си представя, че едно споразумение за сътрудничество между партньорите може да постигне успех, ако тези въпроси не са разяснени адекватно през следващите години. Та всичко това трябва да се уточни предварително. До каква степен могат комисията и съвета да направят всичко това в началото на преговорите? Ако ли не смесваме нещата и така няма да стигнем до никъде. Чухме много. Чули, чували сме много коментари, обсъждали сме нещата и ще продължим да ги обсъждаме, ще обсъждаме и измененията. Ще говорим за приемането на многогодишната финансова рамка, така че предстоят ни много дискусии, и то е, дълги и подробни. Затова, господин председател, предлагам, тъй като не ни остава много време, да използваме тази възможност максимално. Ще разговарям с различните политически групи за това какво е становището им, показаното от мен сега за междинния доклад. След това ще говорим пак за текста на 12-13 юли и крайния срок за подаване на изменения – най-вероятно ще бъде през втората пленарна сесия през септември. И също така във връзка с казаното в началото, добре е да вземем предвид дали можем да използваме подобрените предложения. Надявам се, че те ще бъдат пред подобрени, или пък в пленарна зала да отхвърлим направените до сега предложения, да искаме от комисията и съвета по-добри предложения като основа за бъдещи преговори. Мисля, че това остава все още отворен въпрос, защото не е ясно на къде ще се придвижат различните партньори. Благодаря. Благодаря на докладчика. Трябва да приключваме. Искам съвсем набързо да коментирам докладчика ни с пълно право подчерта, че отговорите на нашите устни въпроси не са тези, които трябва, защото не са подготвени на политическо равнище в съвета. Една основна промяна, свързана с прилагането на Лисабонския договор и финансовата и економическа криза, принуждава а, вече хората, с които ще общуваме в съвета да не са посланниците, а държавните и правителствените ръководители. На равнище посланници винаги се, не се получава нищо. В а, формат държавни и правителствени ръководители резултата не може да е нулев тяхната позиция ще бъде или увеличава се бюджета там, където е крайно необходимо, за да се отчетят и е, последствията от Лисабонския договор, или политическа позиция да се намалява, да се остане на нула, освен в областите, където трябва да се харчи по-добре. И като се гарантира, че при кредитите, които се включват в бюджета за 2011 и следващите години до 2013, ще се отчете общностното финансиране на целите от програмата до 2020 година. Така че именно на равнище Европейски съвет правителствата трябва да вземат позиция по преразглеждането на финансовите перспективи, а не посладниците. Знаем, че дори и днес да ни се казва, въобще не си въобразявайте, всичко ще остане на нула, мисля, че не е реалистично да се каже, че няма да харчим повече в някоя област. Разбира се, че ще се харчи повече. В областта на ОВССП по отношение на Израел, Палестина, Иран, Афганистан, Балканите, Ирак, ще ни искат повече пари. Министрите ще се е Галилео, и manquera quelques сантен до милион d'euros ки ва фалуар trouver. По отношение на а, реактор милиците ще се събират следващата месия по отношение на а, зелената е, енергетика. Там също трябва големи инвестиции. Така че тук през януари беше създаден нов а, Европейския фонд за развитие и трябва да се намерят новите юридически и финансови условия. Трябва да се вземе важно условие, а, както каза и докладчика, с създаването на новата система за управление на Европейския съюз, която а, ще засили координацията на бюджетната политика на Съюза, като ще включи европейски бюджет в координацията на националните бюджети. Искам да ви информирам в тази насока, че делегация на парламента, в която участвам, ще бъде прието от председателя Ван Ромпой на 29 юни, за да видим по какъв начин парламента може да бъде приобщен в тази нова, към тази нова политика на координиране на бюджетите в рамките на новия начин на економическо управление или въобще на управление на Европейския съюз. Предлагам да спрем до тук. Моля докладчиците, координаторите да останат, би искаше да кажа председателя в залата. И ви чакам утре сутрин в 9 часа. Закривам заседание.